Добро утро, мисля, че сме готови да започнем заседанието си тази сутрин. Трябва да кажа, че има много успоредни заседания, които са е, интересни на активните членове на нашата подкомисия. Е, това не е добре в известен смисъл, но Днес имаме много интересна тема, две точки, които може да разгледаме свободата на религията и на вероисповеданията, която се обсъжда в парламента активно в, Европейския парламент и заобщо в Европейския съюз. Имаме контакти с лица, в страните на арабския полуостров и Сирия. Също така правозащитната ситуация има експерти, които присъстват тук. Когато включим скайпа, а, чувам, че има проблеми в френската кабина. Не знам какъв е проблема, казва председателката. Така, значи, разбирам вече, че всичко е наред. И така, ще имаме в, скайп връзка. Знам, че преводачите не харесват това. Това ще бъде всичко на английски. Първоначално беше предвидено да се обсъди доклада Вероник Декайзер. Кайзер – за развитието на демокрацията, но тъй като имаме имаше много интересен дебат в Комисията по външни въпроси. Решихме да не да го отложим. След обед координаторите ще обсъдят някои изменения и мисля, че докладът ще е много новаторски и навременен. А Сега ще е, разгледаме едно нещо е, във връзка с превода. Господин Бил Балдер е в парламента, за да участва в участие и в представяне на делото Марлицки. Това ще стане в а, е, а, комисията по парламентарно сътрудничество Русия Европейския съюз, защото, както си спомняте, това беше доклад на госпожа Андре Кине, годишния доклад по правата на човека, където беше взета позиция по това дело и аз мисля, че ние в нашата подкомисия трябва да следим как се развиват нещата. С ваше разрешение, около 10 и половина той ще дойде и ще обясни ситуацията. И сега, може ли да одобрим дневния ред и протоколите от заседанията 10 януари, 14 и 15 марта. Сега няколко кратки съобщения докладчика за Либия Ана Гомеш, председателката на комисията по равнопоставеност на половете и аз написахме на госпожа Катрин Аштън във връзка с изчезването на Емано Бейди 20 хиляди души задържани са изчезнали в Либия, която, както все още знаем, все още под контрола на полковник Кадафи госпожа Гомеш говори за действията предприяти от Европейски съюз срещу полковника Дафи чрез международни актове. Европейски съюз реши, ако получи молба от Оча да е, започне военни действия, за да подкрепи хуманитарната дейност в региона. Така че Либия всъщност е много важна тема за много комисии в този парламент. Amnesty International беше тук, е, празнува 50 годишнината си. Това беше много впечатляващо събитие. Аз мисля, че тук трябва непрекъснато да говорим по важни теми. Това беше един много успешен експеримент. И така резолюциите в пленарното заседание през май про, по, по Азербайджан провокирах ажиотаж. Председателя Бусък е посетил Азербайджан междувременно ма, няколко дни по-късно. След това имаше наспешна резолюция за Беларус, която повтори нашата загриженост за влушаващата се правозащитна ситуация там. Няколко колеги от нашата подгрупа поискаха да се включи през следващите седмици въпроса за Беларус, защото мисля, че въпрос е навременен при положение, че има наказателни дела срещу представители на опозицията заради техните убеждения. Сега по въпроса за Шри-Ланка отново има резолюция според нашите критерии тя беше доста слабо формулирана и няма да предизвика действия сред държавите членки на Европейския съюз или на Европейския съюз. Аз съжалявам за това, защото наистина е жалко, че този парламент не защищава жертвите на военни престъпления. И сега имам удоволствието да съобщя съобщя, че нашата подкомисия изпрати делегация в Хондурас е, за съжаление, той не можа, е, е, заместник председател не можа да остане, но той ще представи един изчерпателен доклад през юни. Една от основните теми на нашата делегация беше безнаказаността. Безнаказаността очевидно е огромния проблем в Мексико и в Хондурас. Така че ще се върнем към този въпрос. Сега по въпроса за Русия, госпожа Аштън и други са на направили изявления по а, а, делото Ходорковски Лебедев не е изненадващо, че техните дълги присъди бяха потвърдени с малко намаление с около година. Искам да ви кажа, че ще се има концерт в Страсбург на 6 юли или 5 юли. Да, благодаря ви и се надявам, че всички ще можем да участваме. Вчера проведохме консултаци... разговор по консултациите Европейски съюз Русия. Двете страни разговаряха доста добре, изглеждахме е, е, обединени аз информирах СВД, че гражданското общество иска да организира паралелна проява във връзка с следващата среща на върха, която ще се проведе на 9 и 10 юни в Нижни Новгород. Ние от нашата комисия трябва да подкрепим това. Има много активно и а, гражданско общество в Нижни Новгород. Преди няколко седмици господин Каряпин, съдия и правозащитник, получи наградата Frontline поради дейността му за защитата на жертви на нарушаване на правата на човека в Северен Кавказ и то е от Нижни Новгород. По въпроса за Израел, надявам се, че нашите членове ще могат да останат или да се върнат, защото ще проведем след заседанието, след официалното приключване на заседанието, а, с. с а, така че, моля, отбележете си, че ще имаме среща с високопоставен а, израелски военен. И последно, АФЕД продължава да обсъжда пар... споразумението за партньорство и а, сътрудничество с Туркменистан. Неодавна имаше парламентарна делегация в Туркменистан. Аз. А, също участвах и трябва да кажа, цялата делегация се обедини около становището, че правозащитната ситуация в Туркменистан е трудна или даже много трудна и че представителите на Европейския съюз трябва да вложат цялата си енергия за да настояват режима на Тюркменистан наистина да доведе до промяна в режима или поне докладчиците е, на Европейския съюз да имат свободен достъп до страната. Много важно специалния докладчик за борбата срещу, през, е, срещу а, е, изтезанията да може да посети страната. Един важен аспект на институционалното споразумение, че парламента настоява на специални механизми на мониторинг предвид правозащитната ситуация. СВД а, отхвърли този призив. А, а, нашите правни служби разглеждат а, това твърдение, за да може наистина да имаме най-добрата възможна форма на контрол. И може би това ще бъде първото споразумение за партньорство и сътрудничество, което ще бъде прието по силата на Лисабонския договор. Обърнете внимание на казаното от комисаря Фюле вчера, който каза, че парламента трябва да се ангажира много силно в новата политика по добросъседство и може би трябва да се създаде нов вид парламентарен механизъм за проследяване. Всъщност това беше и сега искам да приветствам Комисията е, по правата на човека на Камбоджа. Е, добре дошли като наблюдатели на нашето заседание. Много се радваме, че се свързахме с правозащитници и с институции от други страни и други континенти. За нас е удоволствие да ви видим тук отново в близкото бъдеще. Ще обсъждаме правозащитната ситуация в Камбоджа. Информирахме, че делегацията е ръководена от негово превъзходителство господин Макс Хамбад ако чух името правилно. И сега преминаваме към основната дискусия свободата на религията и убежденията. Удоволствие е да работим с господин Хайне Белефелд, който е специален докладчик на Европейския съюз по темата Искам да приветствам също така госпожа Сара Вада и госпожа Пенелопе Фолкнер, които представляват Европейската платформа срещу религиозна нетолерантност и дискриминация. Много се радваме, че Жан Мишел Фордс е тук от Европейската служба по външна дейност. И сега правото правото на свобода на религии и убежденията е основно право. То е, е в член 18 на Всеобщата декларация включва а, възможността е да се променя религията. Член 9 на Европейската конвенция по правата на човека и член 10 на хартата по правата на човека са изключително важни в това отношение. Следователно, правото за свободата на религия и убеждение включва право на тя се отнася не само на хората, които а, практикуват дадната религия, прилага се и за агностици и а, атеисти. Става дума за свобода на изразяване. Това е основно право в всяка демокрация и в открито плуралистично а, общество трябва да бъде защитена и да бъде закрилена навсякъде и за всеки го. Много се съжаляваме, че трябва да съобщим, да заявим, че а, има все още много какво да се желая при прилагането на този принцип – през януари си спомняме, че Европейския парламент прие резолюция. В тази резолюция парламента осъди насилието срещу християнските общности в света. За съжаление обаче това не престана. Убийствата в Пакистан на Шалман Басти беше особено отрицателно развитие. Можете да видите и в София също така имаше жестоки нападения срещу джамия, което повдига много въпроси за това какво се случва. За съжаление, насилието срещу религията продължава. Също така законите срещу клеветите, са обект на допълнителна работа. Съвета по правата на човека на ООН е, държави членки на Европейския съюз и не членки на Европейския съюз успяха да разработят е, по-толерантна и консенсусна позиция ние очакваме да чуем а, нещо по този въпрос от специалния ни докладчик господин Билефелд. Позволете ми да дам думата вече на ораторите. Ще трябва да използваме часовника, защото трябва да имаме време и за въпрос. Сега първия до, първо господин Билефелд, специалният докладчик има думата. Благодаря ви, госпожо председател, за милите встъпителни слова. Дами и господа, благодаря за тази възможност да говоря пред вас. Времето, с което разполагаме, е ограничено и ще се съсредоточа най-вече върху някои концептуални въпроси, а не толкова академични. Надявам се, ще разберете това. И по-скоро практически въпроси. Преди обаче да премина към тези понятийни въпроси. Една-две минути ми позволете да поговоря за емпиричното измерение на свободата на вярата и на религия и убежденията. Това е част от ежедневната ми работа в дипломатически плани, чисто практически, дипломатически дейности спрямо някои нарушения. Сблъскал съм се с много шокиращи а, прояви, но най-вече степента на омраза а, срещу религиозните малцинства. Една омраза, която често се насърчава от парадоксалната комбинация от страх, дори параноя и презрение. Наистина е шокиращо. Нещо повече. Индивидуалните, отделните случаи в глобален мащаб показват, че няма такова нещо като религия на естествените жертви и религия на естествените правонарушители – има различни а, религиозни съзвездия в различните места по света и е, трябва да се избягва есенциализма, който се приписва на някои религии. Тоест, е, естеството, присъщното естество на извършителите и на жертвите. Всичко това зависи от политическата инфраструктура в една страна, историческите травми, културата или липсата на култура в междуобщностната комуникация, липсата на участие на гражданското общество и медийно погритие и разбира се традициите на толерантност или нетолерантност. Зачитането на правата на човека изобщо и религиозните традиции – всичко това е от голямо значение, но не може нито един от тези фактори да се сведе до е, догматичната уредба на е, религиозните вярвания. Човек се променя. Групите хора е, се развиват в своите убеждения и това е нещо, което не бива да забравяме. Сега ще разгледам три въпроса на концептуално равнище, защото свободата на религия, според мен, е право на човека, което в момента е под силен натиск, не само в практически аспект, но също и в концептуален план. Има риск, че контурите на прав... Прав... свободата на религия се размиват и дори преобръщат. И така, първият въпрос – може да прозвучи почти тривиално. е, че правото на религия и убеждение е всеобщо право. С други думи, то е, се корени в зачитането на човешкото достоинство. Първото изречение от първия международен документ за правата на човека, на Всеобщата декларация, започва с признаване. Признаване е първата дума на присъщото достоинство на всеки, всяко човешко същество. Тоест, това е основата в универсализма. И оттам аксиоматичният статут на правото на а, избор на религия. Това винаги трябва да бъде отправна точка. Човека и неговото достоинство. Не можем да подхождаме към свободата на религия и убеждение на базата на предварително определени варианти, както стоят нещата всъщност в много страни. В много страни се залага свободата на религия в Конституцията и се казва, има три варианта. Можете да сте юдей, християнин или мюсюлманин и точка. Или може да има пет варианта, шест варианта – но отправната точка, ако се придържаме към универсалния статут на свободата на религия, трябва да бъде човешкото достоинство. И самопознанието на човек, което бива много различно. Затова Комисията по правата на човека на ООН в общия си коментар към член 18 от е, пакта за правата на човека се повтаря отново свободата на религия и а, убеждение и е, подчертава, че а, е, това включва теистични, нетеистични, атеистични вярвания и убеждения. Към това можем да добавим едно наблюдение, че членовете на традиционните религии и на нетрадиционните религии, на големите религиозни групировки, на по-малките, такива, които променят религията си, дисиденти, членове на малцинства, малцинства в малцинствата, всички трябва да се радват на закрила по един равнопоставен начин. Именно това е универсализма, духа на универсализма, не само духа, но също и а, писания закон на свободата на религията и убеждения. Това е нещо, което в момента е, е застрашено. Дори в ООН, дори в документите на ООН, има понякога тенденция е, да е, се ползват предварително определени списъци, варианти. Това обаче не е правозащитен подход. Това не е подход основан на универсализма. Втората точка. Нещо, което също може да прозвучи излишно, но това е, че свободата на религия е свобода. Трябва да го повторим, за да изясним това положение. Свободата на религията и убежденията, както спомена и председателката вече в встъпителните си думи, включва много различни свобода. Например, свободата да търсиш смисъл, свободата да постигнеш различни резултати, свободата да оповестяваш своите убеждения – И разбира се, свободата да не го направиш, да те оставят намиран. Свободата да показваш религиозните или нерелигиозните си убеждения публично. Или да не го правиш. И така, има положителни и отрицателно формулирани аспекти на свободата, включени в свободата на религията и убежденията. И това е нещо, което може да послужи като лакмус за наличието или неналичието на свобода. Защото тази свобода включва най-различни подвидове свобода. Свободата да намериш е, собствения си път. Свободата на религия обикновенно се гарантира е, в публичните изявления, в официалната позиция. Да, понякога има някои ограничения, но а, така или иначе, за да се прилага на практика, трябва да ви има ясно разписани критерии. Ако подхождаме сериозно към свободата, свободата на религия и убеждения, е много ясно, че това е едно право, една свобода, която е тясно свързана с други свободи, като например свободата на словото, изразяването. И а, това пояснение е а, наистина а, необходимо да се направи, понеже има тенденции да влизат в противоречие, свобода, с противоречие свободата на убежденията и свободата на словото. Свободата на а, словото се разглежда като основното либерално право и а, се смята понякога, че свободата на религия и а, убеждения му противоречи. Това обаче е голямо а, недоразумение. Защото свободата на религия и убеждения е основна свобода. Както знаете, основните предизвикателства през последните няколко години а, идват от организацията на а, Ислямския съвет, която през а, годините а, внася резолюции за а, борба с а, опетняване на името на религиите тия резолюции човек остава с впечатление, че не става въпрос за права на човека, а правата на религиите сами по себе си, да, е, свобод, правата на една религия да не бъде критикувана и да не бъде усмивана. Това обаче не променя а, а, изосновно а, понятието за свободата, само че то се е, губи, прикрива се. Държавите членки на Европейския съюз, както и е, други западни държави, през последните години постоянно а, отхвърлят тези резолюции, а, които се внасят от Пакистан. Например, а, правото на борба срещу опетняването на името на религиите, но нещата са по-малко ясни а, в Европейския съюз а, има законодателство за клеветата в някои е, страни. Парламентарната асамблея на съвета на Европа също съвсем основателно призова европейските държави да отменят това си закон... тези си законодателни актове или поне да са по-последователни в разбирането си на свободата на религия и убеждения. Последният концептуален въпрос, който ще засегна, е свързан с неутралността на държавата. Неутралността е едно понятие, което постоянно възниква при разглеждане на свободата на религията и убежденията. В Страсбург в съда също постоянно а, се а, е, споменава. Това са едни а, е, понятия, които са обект на много недоразумения и погрешно разбиране. Спомена, а, е, свободата на а, убежденията предполага справедливост при а, подхода към съществуващия религиозен плурализъм и плурализъм на убеждения. На базата на недискриминацията, на равенството, достигаме отново до универсалния а, характер на свободата на а, религията. Това е един принцип от огромно значение, принцип без който не може, но често се разбира погрешно. Някои гледат на него на неутралността, сякаш тя се свежда до ненамеса на държавата. Това не е вярно, защото държавата има задължения, има мандат. Не да защитава идентичности, а да защитава свободата. Това предполага активно участие на правителствата, на правителствата като гаранти за свободата на религия и убеждения. Има и по-агресивни разбирания на неутралността, а именно, че държавите, правителствата, трябва активно да прокарва тази свобода. Естествено, а, че а, това трябва да бъде а, видно в а, публичната сфера. И още нещо, което е много важно – много е важно да се работи практически с жертвите на нарушения на свободата на религия и убеждения. Това е нещо, за което трябва да се говори повече и да се знае повече, защото ако си свършим задачата в областта на солидарността, тогава ще можем да прокараме свободата на религия като едно универсално право. Благодаря на специалния докладчик. Много беше важно, че вие откроихте важните аспекти на свободата на религия и убеждение. Сега искам да поканя госпожа Сара Вейдер от Европейската платформа по за борбата срещу религиозната нетолерантност и дискриминация. Защо е толкова важна тази свобода, госпожо Вейдър? Благодаря ви. Европейската платформа за религиозна нетолерантност и, среж... Е, и дискриминация е организация, която се занимава с въпросите на религиозната нетолерантност последователно в рамките на политиките на Европейския съюз. Вие очертахте основните членове и разпоредби в международното право, които се отнасят по този въпрос. Няма да ги споменавам, само ще кажа това е член 18 на Всеобщата декларация, член 18 на Международния пакта за граждански и политически права и член 9 на Европейската конвенция по правата на човека и член 10 на хартата по основните права на Европейския съюз. Във всички тези разпоредби виждаме, че свободата на религия и убеждение включва правото да се променя религиозното убеждение и да се е, изразява това убеждение предвид е, важността на това право в международните договори, не е изненадващо, че институциите на Европейския съюз а, е, повтарят своя ангажимент към тези разпоредби. Това беше подкрепено и през януари и февруари тази година в заключение на съвета и в резолюции на Европейския парламент. В заключението на съвета от 21 февруари за нетолерантност да, е дискриминацията на базата на религиозни убеждения, съвет е, споменава, се позовава на заключенията от, но, предиш, от ноември предишната година изразява загриженост за прояви на религиозна нетолерантност, защото свободата на религиозни убеждения е всеобщо право на човека, която трябва да се защищава навсякъде. Призовава държавата да защищава всичките си граждани, включително хора, принадлежащи към религиозни общности и малцинства. В резолюцията си от 17 януари от положението за положението на християните. Европейския парламент предоставя допълнителни подробности, предлага редица действия, които следва да бъдат разгледани от съвети и от комисията в отношенията им с трети страни, в правните актове и в резолюциите и в заключенията на съвета. Виждаме, че свободата на религията и убежденията е важна но това, което може да се направи, е да наистина да се утвърди това. Необходимо е да се насърчи стратегическото мислене, разбирането на религиозните убеждения, политиките, които ще се приемат, е, отношенията, които ще се изградят с партньорите. Следователно, нашата организация би желала да предложи редица ръководни принципи за работата на Европейския съюз, които биха могли да включат необходимостта да се анализира динамиката на различните заинтересовани страни, да се разглежда свободата на религията и убежденията не а, едностранно, а в по-широкия контекст на демокрацията и защитата на правата на човека. Необходимо е да се анализират събитията, за да може да се създаде една система на ранно предупреждаване за възможни нарушения. Системата трябва да бъде всеобхватна, справедлива, за да може всички да участват, включително и по уязвимите групи, жените, етническите и религиозните малцинства. По отношение на бъдещата политика за свободата на религията и убежденията, необходимо е процесът да бъде отворен, всеобхватен, да ангажира гражданското общество на различни равнища тук в Брюксел и в столиците на държавите членки, делегациите на Европейския съюз. Ако искаме наистина да упражним въздействие, бихме искали да направим следните предложения за различните институции на Европейския съюз. Първата препоръка е да се създаде един набор от средства за защита на свободата на религия и убеждения, подобно на това, което беше създадено в Великобритания и от религиозни институции – сега, по, по-конкретно, препоръките с Европейския парламент, ние приветстваме напредъка постигнат за институционализиране на групата, която отговаря за връзките с различни общности в Европа и извън Европа което ще даде възможност за открита и активна дискусия по тези въпроси. Една друга препоръка към парламента е да се присуват правозащитните организации да предоставят надежни данни за нарушението на свободата на религията и убежденията и парламентът да проведе дебат по тези въпроси в различни форми. Има редица препоръки, които можем да направим и за СВД, включително препоръката това право да бъде на заслужено високо предно място в програмата, както това е посочено в резолюция на парламента. Има редица неща, които бихме могли да препоръчаме в документите, които са предоставени на комисията това е добра основа, за да се продължи работата, но очевидно е, че все още има много неща и Пенелопи ще ни покаже още колко много работи има да се свърши. Благодаря, госпожо Вейдер. Забравих да спомена, че вие също представяте и Бахай International. Ще се върнем на този въпрос по време на дискусията. Госпожа Белера Фортман, ако чувам правилно, от Европейската платформа. А Пенелопи Фолкнер, може би ще можете да ни опишете накратко това движение, тъй като имаше а, а, нарушение за правата на човека на будистите във Виетнам. Благодаря, госпожо председател. Сара говори за принципите и препоръките. Аз искам съвсем накратко да разгледам положението на хората. В какво се изразява за човека религиозната нетолерантност? Това е огромен проблем. Според един американски мозъчен траст, 70% от населението на Земята живее в страни, където религиозната свобода е ограничена. Всяка общност е засегната, в това число и в Европа. Голямото отрицателно възрастие върху човек показва, че европейските политики в тази област не само са необходими, но спешно необходими. Както каза докладчика от ООН, няма един формула към, за подход към религиозната нетолерантност държавния контрол в страни като Китай, Виетнам или преследването на Бахай в Иран или в Еритрея показва, че подходите са много и разнообразни, както в Амадия, в Индонезия видяхме, или противоречиво законодателство, което спомена председателката, като например закона срещу клеветата в Пакистан. Жертвите на религиозната нетолерантност не са просто хора, които, от които отнето правото да практикуват своята вяра. Те е, страдат в всички аспекти на своя живот, най-вече в страни, където те са обект на омраза. Там малцинствата са беззащитни, често пъти губят работата си, а понякога дори и живота си. Такъв е с Бахаите в Иран, където органите а, подхождат към така наречения бахайски въпрос а, и а, това се изразява в а, от отказ на достъп до образование и а, много други нарушения на а, правата списък, а, с който излязоха седемте бахайски лидери, а, описва много нарушения. През 2008 година получиха 20 години а, присъда за пропаганда. Отказаха правото им за обжалване и без а, съдебен процес а, бе лишен от свобода. Седемте лидери и техните а, семейства станаха обект на различни видове злоупотреби, в това число отказ на правото на свобода. А не понеже гледам часовника и затова така бързо е, говоря. Будизмът е философия на свободата. Будизма в Бирма, в Тибет и е, други части на Азия е, е обект на е, репресия. В Виетнам е забранена Обединената будистка църква, най-старата будистка общност е религиозна общност – в момента е под контрол на комуни... комунистическата партия. Монасите и монахините постоянно са обед на заплахи и а, турмоз. Имаме информация, че преди няколко а, дена в Виетнам започва нашествие срещу а, а, шест буддийските а, шествия. Тит Куандо, а, номиниран за награда, Нобелата награда за мир, а, три дена е, е лишен от свобода заради своите инициативи за защита правата на човека. В Китай християните от домашната църква и мюсюлмани, както и а, лица изповядващи Фалунгонг, станаха обект на дискриминация отново има обща национална кампания, насочена срещу тях. Това случва изтезание и лишаване от свобода. В Дзянсин уйгурските мюсюлмани също са станали обект на преследване и арест. От бунтовете през пролета в Близкия изток много общности стават обект на ограничаване на правото на религиозна свобода. В Южен Кавказ, Централна Азия, най-вече Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Политиката е насочена срещу отделни лица, проповедници, имами. В Узбекистан службите за сигурност също участват в преследването. Това, което стана в Кот Дивуар, Нигерия, след президентските избори от тази е, година е следващия принц при, е, пример. От април месец насам младежки бригади в много от северните провинции участват в разрушителни действия срещу християнските младсинства. В Египет коптските християни също са обект на нападения от страна на а, движението на салафите. Поне 12 души са убити и над 200 ранени при обстрела на салафистите а, на църкви, дори в а, а, части на Кайро. В Индонезия нараства нивото на религиозен фанатизъм. Има нападения спрям, срещу християни и други малцинства, което създава и усещане за безнаказаност и а, страх. През февруари хиляда души бяха нападнати в църква в Кикеосик в Пакистан. Всеки, който опетни името на а, пророка Мохамед, подлежи на наказание а, лишаване от свобода, дори смърт. Не става въпрос само за немисиоманските общности и малцинства, но дори и по-умерените а, ислямски интелектуалци. Това бе последни от моите примери, но има много такива. Един факт, който излиза като извод е, че всичките тези хора са обикновени хора, които са предмет на дискриминация, единствено защото се опитват да изградят своите общности. Затова е много важно Европейски съюз да обърне внимание на този въпрос сега и в бъдещите си политики които се отнасят както за него самия, така и е, минават отвъд неговите граници. Благодаря ви, госпожо Фокнер, за председателката, за това, че е, ни напомнихте за разнообразието от е, нарушение на правото на религиозни убеждения. Господин Пърц от Европейската служба за външна дейност ви давам думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата оратори за отличните изказвания, което ми улеснява моята задача. Посланието, което проистича от различните заключения на съвета и последното, което беше през февруари, което е едно послание за ангажираност на Европейския съюз да защити проект Конвенцията за свободата на религии и убеждения като е, едно всеобщо право на човека, е, задължение да защитаваме всеки го и навсякъде, ние напълно подкрепяме основната концептуална идея на доклада на господин Билефелд, който той любезно сподели с всички нас днес наистина това се отнася за човешкото достоинство. Именно в този дух бяха изготвени заключенията на съвета през декември 2009 година, на базата на който ние насочихме свободата на а, религията и убежденията тревожното увеличаване на акт, на актове на нетолерантност, дори на насилие през последните месеци е, накараха СВД да излезе с е, редица заключения на съвета както беше посочено от госпожа Ведер. И това, което проистича от тези заключения на съвета е, че наистина Европейския съюз се ангажира да бъде на предния фронт в борбата срещу религиозната нетърпимост. И наистина в този дух има много случаи, и тук искам да приветствам казаното от госпожа Фолкнер, която ни напомни, че нарушаването на свободата на религията и убежденията се случва навсякъде, във всички части на света. Госпожа Аштън и съвета нееднозначно осъдиха конкретни а, случаи на религиозна омраза и насилие. Използваме различни инструменти, политически е, диалози, демарши и всякакви други стъпки за подкрепа на гражданското общество, свързани с свободата на религията и убежденията в двустранен аспект. През последните няколко месеца обсъждахме свободата на религията и убежденията в разговорите ни с Марокко, Йордания и Египет. Това са само няколко от страните, с които обсъждахме тези въпроси. В многостранни форуми е, Европейския съюз, особено след е, увеличаването на броя на актовете на, вер... на нетърпимост и насилие, е, Европейски съюз стана с, е, е, е, с впечатлението, че трябва да се инвестират много усилия за съвета в, през март, за да се призоват всички членове на съвета да излязат с резолюция е, осъждаща нетърпимостта срещу религиозните убеждения. Това беше много важен акт за Европейския съюз, защото ние се страхувахме, че колективният отговор може да бъде използван от е, хората, участващи в процеса от към ООН е, за разделяне. И също така в, през март в Женева започнахме много сериозна работа за работата по веротърпимостта, за да може да се насочат усилията за а, преодоляване на това разделение. А, е, ние, партньорите, успяхме да съберем, да, да, да оформим консенсус. Това може би ще бъде повратна точка, както каза господин Билефелд. Ние се надяваме, че това ще бъде така, защото ние и в Женева, и в Нью Йорк ще се опитаме да допринесем за да може нашите партньори да постигнат този резултат. Необходимо е да имаме колективна реакция на базата на веротърпимостта. Ние сме ангажирани че с това, че свободата на религиите и убежденията а, трябва да бъде един основен наш мотив, за да анализираме ситуацията в различните страни. Получили сме повече от 100 обширни доклади, които анализират свободата на религията, това дава аналитичната основа, за която говореше госпожа Вейдер, за да можем да говорим за следващия етап, а следващия етап се предвижда в е, заключението на съвета от февруари. Госпожа Аштън трябва да докладва за предприятите мерки, да предложи нови мерки. В момента ние работим на базата на анализа на информацията, получена от делегациите. Да защитим свободата на религията и убежденията, естествено, отчитайки резолюцията на Европейския парламент от 20 януари 2011 година, ще провеждаме консултации с двете мрежи е, мрежата EPRIT, Европейската платформа и е, мрежата за а, а, антидискриминационни действия. Искам да кажа, че религията е много деликатна тема. Не трябва да даваме косове на онези, които искат да подхранват екстремизма и насилието. Необходимо е наистина да се засилят действията за междукултурен и религиозен диалог. Образ образованието е ключов елемент за насърчаване на духа на междуконфесионален диалог. Свободата на религията не е самостоятелен въпрос. Той трябва да се разглежда в съвкупно с други въпроси. Това е нещо, което трябва да имаме предвид. Твърде леко и а, а, упростено обяснение, а, ако се използват само религиозни доводи. А, свободата на религията и убежденията е много важно. СВД трябва да покаже, че работим по въпроса и в Европейския съюз, и тук искам да цитирам господин Биленфелд, който цитира, че 6 държави членки имат закони, които обаче недостатъчно прилагат. Благодаря господин Хълц, благодаря на Европейската служба за външна дейност и сега вече можем да открием дебат. Позволете ми да кажа две неща, които искам да кажа за специалния докладчник. Вие смятате ли, че Европейския съюз се занимава който разглежда свободата на религията, включително на атеисти и агностици. И свободата на религията и е, вероисповеданията във връзка с будистите имаме една борба срещу тероризма и екстремизма, която според мен това е претекст за нарушаването на правото на свобода на религия и убеждение. Тук искам да цитирам Китай, който беше представен от госпожа Фокнера. Сега искам да поканя господин Хелнер да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Невероятно изслушване организирахте. Благодаря ви за което. Нека съвсем накратко да обобщя какво чухме. От първи орато чухме една теория. Чухме теорията на религиозната свобода. Много ясно беше описано и ще се очудя, ако някой не се съгласи с него. После госпожа Вейдър каза някои общи неща за инструментариума, за дебатите, за приоритизирането. После госпожа Фокнер ни даде един много дълъг списък примери на нарушения правата, които са доста трагични. И после Европейската служба за външна дейност ни и говори за ролята на обществото, образованието и така нататък. Това, което ме тревожи е, че не виждам реални действия. Аз не знам а, кои действия биха били подходящи. Не мога да кажа не правите това, това и това, защото не знам какво трябва да се направи. Но това, което говорим сега, трябва да помогне на коптските християни в Египет. Какво от това, което говорим, ще им помогне? Какво ще помогне на Фалунгон, които са обект на преследване в Китай и а, също и на изтезания. Какво ще помогне на всичките тези служители у нас, в Великобритания, на които им казват, че не могат да носят на местоработата си е, дребни религиозни символи, което е в разрез с правото на израз на е, религията. Много хубави, и интересни са разговорите, които се водят, но можем ли нещо да свършим на практика? Освен да е, излизаме с резолюции и съобщения до пресата. Председателката благодаря ви, господин, господин Хелнер. Никой друг не е заявил желание да вземе думата. Това ме очудва, но предполагам, че изложенията са били толкова всеобхватни, че можем да се върнем отново към ораторите. Първи оратор. Ами всъщност още някой иска да вземе думата. Господин Билефелд, нека да отговорим първо на въпросите на заместник председателя господин Танок и след това ще видим. Благодаря на нашите а, гости. Изложенията действително бяха много интересни. За мен би било интересно обаче да чуя следното. Предоставихте ни някои примери за това как се нарушават правата, тези права, за които говорим. За нас обаче би било по-полезно да се запознаем с тенденциите в Европа. Има ли влушаване на положението? Това е нещо много важно. Защото от вашите изложения не става ясно дали положението се влушава. И ако се влушава, ще съм ви задължен да дадете малко повече подробности, ако зададете малко повече подробности. Или пък може би е стабилно положението. За нас е много важно да чуем нещо по този въпрос. Председателката. Благодаря а, на заместник председателя. Сега господин Танок на думата. Благодаря, госпожо председател. Няколко коментари. Е, Няколко коментара, не толкова въпроси. Аз следя въпроса на религиозната свобода в световен мащаб. Най-вече се занимавам с християнските общности. От моето избиране през 99-та година се занимавам с това. Това, което казахте, е точно обратното на това, което аз съм заключил. В последно време в Европейския съюз, може би в резултат на след имперско чувство за вина, Виждаме една неохота, в това число и от е, нашия парламент, е, е, да се прави каквото и да било, да се подпомагат християнските общности, където и да било, дори на собствения ни прак. Такъв е моят опит. Поне повдигнах въпроса в Комисията по външни работи през 2004 година и тогава ми казаха, че това не е политически коректно и затова Европейския парламент отказа да участва в подобни процеси. Радвам се, че има едно пробуждане през последните няколко години, най-вече след разширението на Европейския съюз на изток, след като се присъединиха като страни като Польша и Словакия, страни, които не носят това бреме на чувството за вина – виждаме една тенденция за защита на а, религиозните, по-специално християнските общности в световен мащаб. Така че нещата действително се променят. Това, че парламентът прави твърде много за да помага на християнските общности е пълна глупост. Второто нещо, което искам да кажа е всъщност да повторя това, което каза Роджер Хелмар. Прав сте, Роджер. Много шум създаваме но в действителност не постигаме нищо, не правим нищо на практика. Ние сме един форум за дебатиране, е, сочим с пръст виновните е, и се надяваме да привлечем е, внимание на нарушаващите правата правителства, но не съм виждал в действителност нещо да се прави на практика. В споразумения за свободна търговия, за партньорство и сътрудничество да залегнат правата на човека като основна част, като основен критерий. В повечето ни споразумения вече има такива клаузи за демокрация и права на човека, но те обикновено се съсредоточават върху политическите затворници и по-сериозните нарушения, като изтезанията. А преследването на религиозните общности никога не е бил особен приоритет в преговорите. Аз смятам, че трябва да се превърне в един от основните въпроси, в един от основните критерии. Моя опит показва, че Европейския парламент, макар и вече да се да действа по-активно, може да свърши много повече, така че други страни да зачитат повече правата на общностите. Споменаха се копските християни в Египет, бахайте в Иран, буддистските монаси в Виетнам, християните в Пакистан, индусите в Пакистан. Всички тези примери са реален а, проблем. А се знае, че в страни като Пакистан основната тревога е борбата с тероризма и тероризма изобщо, но а, си затваряме очите, че в тия страни има доста дискриминиращи закони, като например закона за а, неопетняване името на религията. И по тези въпроси има много какво да свършим. Благодаря, господин Танък. И сега а, ще дам думата отново на ораторите. Първо, господин Белефелд, специалния докладчик. Благодаря ви много. Първо, към вашия въпрос, госпожо председател, или по-скоро въпроси. си. Мисля, че има добри основания да сме загрижени за ситуацията с, с християните и християнските малцинства в редица държави. Беше споменат и Китай. Е, не се обръща достатъчно внимание на тези мълцинства, особено през, е, в миналото. И наистина се радвам сега, че се отдава много повече внимание през последните месеци на тези проблеми, особено след трагичните събития в новогодишната нощ в Египет, когато бяха убити 23 копти. Това наистина ни накара да осъзнаваме дългосрочната ситуация на системна дискриминация срещу коптите християни в Египет и много други групи на държави в Близки изток. Всички ние знаем каква е ситуацията в Ирак напускането на може би две трети от християните в една държава, която е, е една от люлките на християнството. Така че аз е, раз, пледирам за универсално разбиране на тези въпроси. Трябва да, да бъдем обаче много конкретни, когато говорим за групи жертви, бахайте в Иран е, в Египет, бахаите, ахмадите в Пакистан, свидетелите на Яхова са, може би, най-преследваната религиозна общност. И в рамките на християнството също така трябва да бъдем точни. В много от ислямските държави протестантите са обект на преследване, защото те се свързват най-вече с Запада, с западния колониализъм и империализъм реализъм и с мисионерските дейности. А мисионерската дейност е част от свободата на религията и убежденията, но в редица държави има ограничения, включително и наказателни санкции срещу хора, които се занимават с мисионерска дейност. Протестантските групи съответно са по-често обект на атаки. Трябва да бъдем много точни, много конкретни и да бъдем същевременно отворени, да имаме едно отворено понятие свобода на религия и убеждение. Не трябва това да се заменя с преследване на християните. По въпроса за тероризма има редица примери а, където само а, четенето на свещени писания е извинение за петгодишна присъда на лица. По въпроса ви какво трябва да се направи конкретно? Много добре разбирам, че това, което казах, беше доста абстрактно в началото, но не говоря академично, защото ние трябва да защитим Тим контурите на свободата на религията срещу радица погрешни разбирания на понятията. И вие може би сте прав, че аз тук всъщност убеждавах убедените вече, но в света трябва много да се проповядва и да се убеждават хората, що се отнася до политиката на Европейския съюз теоретичната информираност не върви ръка, с ръка, ръка за ръка с практическата дейност. Има доводи в полза на повече последователност в рамките на Европейския съюз и съвета на Европа в повод на, по повод законодателството за законите срещу а, поругаването на религията. Трябва там наистина а, има а, много тежки е, санкции, но подобни и много по-меки е, санкции съществуват и в държави на Европейския съюз. И ние виждаме свободата на религията като изграждането на е, една система. свободата на религията е право на човека. И най-ефективният начин за прилагането на, свобод... на това право е чрез международни и национални институции. Да, всъщност трябва да прекъсна, но не исках да ви прекъсвам на средата на изречението, казва председателката. Така че правата на човека, както всички ги познаваме, това е един дългосрочен проект. Това е свързан с изграждането на институциите. Информираността на медиите се променя. За да може да имаме дългосрочна перспектива, трябва да изграждаме институциите в съответните държави. Национални правозащитни институции са един пример. Те имат ясни критерии за независимост от правителството правителствата могат да доведат до разлика. Така че наистина има възможност да се предприемат много практични мерки. Естествено, може да продължим по-късно. Няма да бъда последния път, когато обсъждаме това. Благодаря ви много. Наистина смятам, че трябва да бъдем кратки, защото има и други неща. Искам да помоля госпожа Андракина и госпожа Вержия съвсем накратко да представят своите бележки и въпроси. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на ораторите, които изслушахме днес. И на председателката за тази възможност да разискаме един така важен въпрос. Имам съвсем а, кратки и ясни въпроси а, и те са към представителя на Европейската служба за външна дейност. На 16 декември миналата година Европейския парламент прия рез, резолюция за годишния доклад за правата на човека в света 2009. Имаше дълъг списък препоръки в този документ, в това число такива свързани с свободата на а, религия и убеждения едно от които е призовава е, действия за, за, за инициативи във външната дейност за зачитане е, правата на свобода на религия и убеждения. След това подкрепя поставянето на въпроса за свободата на религия като един от приоритетите на Европейската служба за външна дейност. После имаме нещо за включването във всички политики на а, европейската политика за правата на човека, на свободата на религия и убеждения. Въпросът ми е докъде сме стигнали, ще се изпълнят ли тия препоръки и кога. Госпожа държия има думата сега. Благодаря, ще опитам да бъда кратка, е, като се извинявам, че не можах да присъствам съвсем в началото, защото в Комисията по културата имахме гласуване, така че а, е, искам просто да реагирам е, на чудото. Свободата на религиите се вписва в свободата на съзнанието, свобода да вярваш или да не вярваш. Интегристите се е, вместват във всички религии. Не искам да оставаме с впечатление, че защищаваме една определена религия. Ние защищаваме свободата на религиите и мисля, че това трябва да бъде е, ясно подчертано. Аз също така бих желала да подчертая, че в връзка с, с жертвите на преследвания има и мюсюлмани, които не са практикували религията си или са практикували умерено и те са подложени също така на същия натиск, както и не мюсюлманите, даже на по-лошо преследване разследване, защото те отказват да приложат правилата. И това ни създава впечатление, че защищаваме а, визията на западния християнски свят по отношение на другите религии и включително конези, които живеят в Европа. Да, ние обсъждахме това непосредствено а, преди да дойдете. Господин Танок изрази едни малко по-различни различни становища. Аз се надявам, че ще може да се помирим, защото не може да е, е, дискриминираме една или друга религия. За съжаление не чуваме това, като каза господин е, Танок. И сега, казва председателката, предлагам да дадем думата на външната служба да вземе отношение по дебата и след това да приключим. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите за интереса проявен към тази дискусия. Съвсем накратко ще засегна два въпроса. Първо универсалността и после е, действията. Универсалността. Съгласен съм, че е необходимен един всеобхватен е, подход е, и това не означава размиване на усилията за защита на която и да било общност. Ако видим какво прави госпожа Аштън през последните няколко месеца, много активно тя критикува всички дейности, предприяти срещу коптите, християни, е, коптските християни и е, други а, е, а, малцинства, религиозни малцинства, бахаите, хамадите и така нататък. Един всеобхватен по обхват означава да предприемаме конкретни действия по всеки случай, всеки случай на нарушаване на правата на свобода на религия и убеждения. Второ, инструментите, които ползваме. Господин Танък, са в инструментите на правата на човека. Това е един инструментариум, който включва дипломат политически инструменти, публични инструменти, като например критиката срещу, а, срещу дискриминацията. Не става въпрос единствено до съобщения до а, пресата. А, тези действия водят до реакции в, страни, в съответните страни. Вижте Египет, например. В Египет се опитва доста сериозно да предотвратят е, такива реакции след бомбардирането в Александрия, например и дипломатическите действия в опит да се затвори устата на Европейския съюз по въпроса за свободата на религия и убеждения. Както виждате, ние се застъпихме за свободата на религия и по такъв начин се опитваме да принудим страните да а, съблюдават задължението си, да защитават а, своите граждани, в това число и религиозните общности. Следващата част от инструментите са включването във всички политики на тези въпроси. Опитваме се а, да използваме насоки за а, защита правата на човека, демаржиране и в областта на свободата на религия и а, убеждения. Популяризираме въпрос в политиката във всичките си политически и правозащитни а, а, диалози. точка 1, 29 от резолюцията на парламента се дават две правомощия на службата, на базата на което през февруари изпратихме до всички делегации материали относно основните правозащитни дейности и как коя заинтересована страна а, да а, участва в защитата на правата. Също така а, поискахме анализ на а, докладите за положението в а, всички страни. Това има за цел да захрани втория етап, което е излизане с предложение до съвета по а, външни а, работи за укрепване защитата правата на човека. Ключов елемент от отклика е, е съместните стратегии за правата на човека. Ние обръщаме голямо внимание на това правата на човека в конкретни страни, в техните стратегии да са на преден план и да залегнат в част от всички политики. Това е нещо, което правим при всичките ни преговори в Брюксел. Използваме също така и търговски инструменти, господин Танок. А, вижте, например, подписва подписване, ратифицирането от Пакистан а, на Международния пакт за граждански и политически права. Ако а, Пакистан а, го е ратифицирал пакта, макар и с резерви, това е поради интересите им към Европейския съюз и към включването а, в системата на а, общата система на преференции плюс, ОСП плюс. Именно този диалог а, с Пакистан даде възможност и на ООН а, да влезне в преговори с Пакистан а, за свободата на религия и убеждения. До тук ще спра. В момента работим по други инициативи, водим консултации и допитвания, работим и с други евродепутати. Господин Паковски наскоро разговаря с ваши колеги. И тази обща инициатива продължава да се прокарва и да работим по нея. Благодаря ви. Благодаря ви на Европейската служба за външни дейности. Благодаря на всички участници в това обсъждане. Наистина благодаря най-сърдечно на специалния доклад че по свободата на религия и убеждения. Наистина е голяма чест за нас да бъдете тук. Аз мисля, че следващия ни оратор ще бъде госпожа Джилани, която ще говори за мъченията през юни по повод на деня за борба срещу мъченията. Искам да приключа като кажа, че съвсем определено ще се върнем на тези въпроси тогава, когато реагираме на годишния доклад по правата на човека, както и във връзка с доклада на госпожа Андрекине. Благодаря за това, че привлякохте вниманието ни. Може ли, господин Танок, сега да обсъдим христи... християнските младсинства на чаша кафе? Сега William Bra- William Brother беше поканен да говори за пред комитет по парламентарно сътрудничество Европейски съюз Русия. Той работи по този въпрос от 2009 година, когато един юрист почина в затвори в Русия. Европейския съюз и всички институции много активно засяга този случай в обсъжданията с, руските власти, защото това е един случай, който е жалон в пътя към международното право. Мисля, че е много важно и е много навременно под Комисията по правата на човека да изслуша господин Брауър. Искам да ви напомня, че на 15 декември Европейския парламент прие доклада на госпожа Андре Кине, е, където се призовава съвета на Европейския съюз да предвиди включване на забрана за издаване на визи и замразяване на активите на руски власти, които са били ангажирани а, с тези деяния. И така, тази точка в доклада предизвика доста силни реакции от всички страни. Сега с удоволствие давам на а, господин а, Бил Ралер в положение 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност тук да говоря. Съвсем накратко искам да обобщя делото на Сергей Магницки, да обсъдя а, шокиращата безнаказаност след смъртта на Сергей. Аз бях е, един от най-големите инвеститори в Русия. Аз се борих срещу корупцията и в резултат на работата ми бях изгонен от страната в 2005 година. Ос, е, години и половина по-късно полицията Извинявайте, ние слушаме Бил Браудер, Моля, излезте от залата, ако ще говорите ще води части разговори. И така, полицията ни иззе документите, имаше машинации, откраднаха 2300 хиляди долара, които платихме като данъци. Сергей беше 36 годишен юрист, който показа какво се е случило, даде показания срещу срещу полицейските служители и, даде, и смяташе, че е патриот защото е, и, а, защото е изобличил лошите. Вместо това обаче той беше хвърлен в затвора и беше принуден да а, се обяви за виновен. Беше измъчван в, по различни начини. Написа 450 оплаквания. В резултат на тези оплаквания имаме документи за това, кой кой какво му е причинил. Има документирани нарушения на правата на човека. Една седмица след смъртта на Сергей, президента на Русия, подложен на натиск, настоя да заповед за а, разследване. Година и половина по-късно никой не е обвинен. Една седмица преди годишнината на смъртта на Сергей, вътрешното министерство имаше специална церемония за раздаване на награди. Един милион души работят в системата на вътрешните работи. Пет е, награди бяха дадени на хора, които са измъчвали Сергей. Така че ние сме изправени пред е, една ситуация на абсолютна безнаказаност в Русия и става все по-ясно и по-ясно чрез моите усилия и усилията на приятелите, колегите и роднините на Сергей че а, на, става ясно, че в Русия няма да може да се постигне справедливост и правосъдие. И с, с комисията, подкомисията по правата на човека и вашия доклад в края на миналата година, миналата седмица, беше прият закон по случая Сергей в Американския сенат. Този акт ще забрани визи, издаването на визи за хора, които са измъчвали Сергей Лицки, но това даде едно ново измерение на този въпрос, така че ще има визови санкции за хора, които из, измъчват правозащитници и хора, борещи се за религиозна свобода. В резултат на това допълнително измерение отношение този законодателен акт има много голямо въздействие в Съединените щати, защото дошло е време вече да се наказват хората, вместо само да се говори и те да се осъждат на думи. Очевидно е за нас колко бяха разстроени руските мъчители от това законодателство. Позволете ми да завърша, като кажа, че парламента излезе с много силна резолюция, призоваваща държавите членки на Европейския съюз да приложат визови санкции и замразяване на имуществото и на активите. Парламента трябва да направи повече, за да може наистина това да се случи, за да бъде за да стане така, че не само Штатите, е, но и Европейския съюз да заеме позиция и да наказва хора, които мъчат е, е, правозащитници. Благодаря ви, господин Браудър, за информацията за случилото се, както и за вашите бележки по събитията. Има възможност сега депутатите да зададат въпроси или да поискат пояснения. Госпожа Андрикина. Благодаря, госпожо председател. Господин Браудър, радвам се да ви видя в нашата подкомисия. Имам два въпроса към вас. Вече казахте нещо за САЩ, Конгреса, решението взето там, така че въпросът ми е следния. Смятате ли, че президентът Обама би а, се присъединил към санкции а, срещу а, служител, руските служители, които са участвали в а, казус а, Магницки, като има предвид на скорошното презареждане на а, отношенията между а, Русия и САЩ? Втори ми въпрос. Президента Медведев няколко пъти подчерта, че делото Магницки, случай Магницки, за него е особено важен, дори е, симптоматичен случай, е, лакмусов тест е, за е, върховенството на закона в страната. Е, вие смятате ли, че това са просто думи? неподплатени и една пиар кампания или смятате, че има реален ангажимент от страна на президента Медведев да залови виновниците и да сложи край на безнаказан... безнаказаността. Това е в контекста за бюрокрацията, която споменахте, че цари в Русия. Отговорите. Чудесни въпроси. Благодаря. Президентът Обама а, получи награда за мир, Нобелова награда а, за мир. Благодарение на работата или потенциалната работа, която е свърши. Потенциала за работа. Ако Сената а, приеме а, закон а, срещу лица, участвали в изтезания, не мисля, че човек спечелил а, награда за мир а, ще има политически основания и изобщо ще бъде в състояние да наложи вето върху подобен закон. Какъв компромис ще постигне? Една подобна атмосфера в Вашингтон той няма да има избор. Ще трябва да подкрепи такъв закон. Нещо повече, посланията от е, Белия дом показват, че те подкрепят всъщност такъв един законодателен акт. Дори е, са имали идея за такава инициатива преди приемането от цената. После, каква е реакцията на Русия на нашите е, усилия и действия? Доста емоционална е реакцията. Е, при всяка наша стъпка срещу безнаказаността чрез инициативите, които ние провеждаме, е, има противодействие срещу нас. Например, 43 милиона долара, които е открил Сергей Магницки, установихме, са били в ръцете на данъчен служител, който а, одобрява данъчната отстъпка, която разкрива Магницки. Парите са били в Швейцария. Малко след това прокурорите издават заповед за арест за един от нашите юристи. Също се е готвила и заповед за мен, заповед за арест. Така че руснаците правят всичко възможно политически да злоупотребяват с съдебната си система срещу хора, които се опитват да получат възмездие за Сергей Магницки. После за Медведев, последния въпрос. Ако живеехме на Марс и четехме, четяхме новините от Русия, щехме да си кажем, леле, каква развиваща се страна, която прави всичко възможно да модернизира и да усъвършенства правната си система. Само, че ние не живеем на Марс, живеем на Земята и, и единственото и стига само не да не трябва само да четем новините за Русия, но и да се вгледаме в е, действителността. Медвенев е, какво може да каже? Нещата са доста очевидни. И един млад адвокат, идеалист, разкрива е, корупция и след това бива убит. Само, че а, случващото се в Русия показва, че думите му не са подплатени с никакви а, действия. Господин Танък. Нищо, което казвате, не ме шокира особено. Аз следя Русия като една държава. Wikileaks я описва нещо като мафиотско, гангстерско общество. И там има играта на доброто ченге, на лошото ченге, Медведев, Путин, дали Медведев иска да се въведе върховенството на закона. Сега ще видим какво ще случи на след следващите президентски избори, но нещата са много тревожни. Искам да ви попитам и вас и госпожа Андрекина, която следи Русия дори по-близо от мен. Как може Русия да бъде пълноправен член на съвета на Европа при положение, че правовия ред там не действа? Абсурдно е, че има европейски съдия по правата на човека от Русия и той той а, съди а, мои граждани, мои съграждани. И, а, има най-различни действия, които се развиват в а, Северен Кавказ, а, а, които доказват, че Русия незабавно трябва да бъде изключена от съвета на Европа. Благодаря, господин председател. Не знам дали това беше насочено към господин Браудер или беше един общ коментар. Искам да ви благодаря за този четвърт час, по който, който ние посветихме на делото на случая Магницки е, и е, благодарим на Бил Браудър за това, че се опитва да постигне справедливост и правосъдие в този текст, е, в този казус, в растящата безнаказаност.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 Вчера са проведени консултации Европейски съюз Русия в много добра атмосфера. За първи път руската страна е позволила обсъждане на делото Магницки. Парламентът започва да мисли, да обмисля други начини за работа с тоталитарни режими. Русия не е единствената държава, която може да бъде обект на санкции. Трябва да се посочат наистина онези, които извършват неправомерни действия. Трябва да кажа също така, че много правителства в света реагират на призивите на господин Браудър по делото Магницки. Парламента настоява в, при положение, че няма истинско разследване да настояваме за отмяна на визите, аз мисля, че този въпрос трябва да бъде приведен до знанието на външните министри на страните членки на Европейския съюз. Много се радвам, че ние включваме правозащитни въпроси, географските делегации в нашия парламент се ангажират с правозащитни ситуации, за което много ви благодаря. А сега за мен е удоволствие да въведа втората главна тема, която е размяна на мнение относно положенията с правата на човека на арабския полуостров и след това в Сирия. Вие знаете, че ние проверяваме нашата скайп връзка Скайп не е най-прекрасният начин за общуване в парламента, като се има предвид необходимостта от превод, но това е единствения начин да се свържем с хора, които не могат да пътуват и да присъстват на нашите заседания. И така, Искам да ви напомня, че Европейския парламент много активно работи тази пролет по ситуацията в Бахрейн, в Сирия, Йемен. Прияти бяха резолюции също така. Сега обръщаме внимание на този регион по-конкретно, но не изключително да разгледаме положението в Бахрейн, Йемен и Саудитска Арабия а, да актуализираме ситуацията, да съберем информация и да обмислим следващите стъпки. Приветствам Винсент Форест, приятеля ни от Фронтлайн, който ще оцени ситуацията. След това госпожа Руба Алфата Екелайт една а, съпредседателка на форума. Имаме делегация от от Бахрейн, от съвета на представителите. Добре дошли! Делегацията се ръководи от господин Сара Хали. Те са тук в Брюксел като е част от посещение към на редица за европейски столици за пряк обмен на мнения. Ще бъдат и сред нас и други членове на Шура, трябва да кажа, че те не са избрани с общо гласуване са. Има и други членове на региона, които са информирани за това заседание и, и могат да дойде. Да приветствам господин Поповски, заместник председател на СВД. Има и други представители на СВД тук сред нас в залата. И това е едно доказателство за ефективността на СВД и е, е едно доказателство за доверието, което може да има към Европейския съюз. А сега ще дадем думата на господин Винсент Форет от Фронтлайн. 5 минути, след това госпожа Алфатах, 5 минути и доктор Салах Али 5 минути и вече ще имате думата за обсъждане. Няма микрофон. Дами и господа, аз ще поговоря за правата на човека в страните от залива. Това е показателно за целия регион. Ще кажа няколко думи, по-специално за Йемен, понеже е, няма много време. А моля да се запознаете с е, документа, който съм включил за днешната среща. Както знаете, страните от залива са е, обект на много е, споразумения за е, сигурност, е, част от които могат да са насочени срещу правата на човека. Това вече сме го виждали в Бахрейн, като действие срещу асоциации за свобода. Работата за защита на правата на човека, постоянно обект на заплаха, ограничения в правото на пътуване, отказ от, от право на, празни, е, на правни услуги, изтезания, сексуално насилие и, смъртни заплахи. По отношение на Бахрейн, Бих искал да спомена бившия ми колега и приятел Абдулхади Алкалая. Неговата трагедия е показателна за а, сериозността на а, нарушенията на правата на човека в а, Бахрейн. Той беше лишен от свобода за 20 дена. А, бяха повдигнати обвинения срещу него, беше обект на изтезание и сексуално насилие. Али Абдулеман е известен блогър от Бахрейн и той живее в постоянна заплаха от арест и подобна съдба като на Алкалая. Всичко това са а, дейности насочени срещу правозащитниците. В Саудитска Арабия а, в момента се правят опити за да се сломят а, действията на активистите. А, както и сериозна а, дискриминация срещу шиитската общност а, в а, страната. Един пример е Фадел Меки Алманасев, който в момента дори няма достъп, няма връзка със своето семейство, е, след като бива задържан на 1 май. В Обединените арабски е, емирства един от директорите на Асоциацията на е, учителите бе е задържан. Също има действия предприятия, предприятия срещу Съюза на юристите е, в страната. Блогъри често биват арестувани в ОАЕ, например Ахмат Мансур, който става жертва на кампания на срещу блогъри през април. Катар. Правозащитните асоциации нямат право да съществуват. Критиката срещу органите на властта е обект на сериозни наказания. Султан Алкалайфи продължава да бъде в арест от 2 мар. Той е активист, правозащитник и блогър и също и бивш генерален секретар на фундацията Ал-Карама. В Йемен също има кампании, насочени срещу журналисти, правозащитници като нарушение на правата на човека понякога взем, приемат брутални мащаби. Госпожа Самия Алгабри бива физически нападната и отвлечена по време на демонстрация. В заключение, на базата на коментарите, които съм чул от защитници по отношение на отклика на Европейския съюз за правата на човека в страните от залива, най-вече в Бахрейн. Знаем, че ресурсите не са достатъчни, че са намалени. Има само една делегация, която се намира в Риад, но отклика на Европейския съюз трябва да достигне а, до а, по-високо ниво на ефективност. Изпълняването на а, насоките на Европейския съюз за защита на правата на човека не изисква някакви особени ресурси. По-скоро става въпрос за политическа воля и последователност. Също така, а, в момент а, в който Европейски съюз открива своя служба в Бенгази, е време да призовем за по-силна чуваемост на инициативите за защита правата на човека. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря ви, господин Форест. Благодаря и за това, че спазихте отделеното ви време. Дадохте също добър пример, като се като ни споменахте, че вече сте ни дали документа с вашето изложение, така че няма нужда да бързаме докато говорим. Всеки може да се запознае с общите документи, които сте предоставили. Госпожа Руба Офатала Келат е следващия оратор, съучредител на Евроарабския форум. Заповядайте. От името на форума. Искам да ви благодаря за поканата. Това е една тема, която аз гледам много сериозно, която не беше обсъждана в продължение на много години и беше до известна степен маргинализирана в дебатите в Европа. Ще ви разкажа една лична история от Саудитска Арабия, <coughs> където живях преди 21 години. Майка ми беше инспектор в сферата на образованието. Няколко колеги излязоха и да се съберат с коли. Това беше забранено. Те бяха задържани за един ден. Насоката беше срещу техните бащи, братя. Те бяха лишени от правото си да работят, иззети им бяха документите, не можеха да напускат страната. Защо казвам това? Защото преди няколко дни друг наша активистка е, говори по същия въпрос. Правото на жените да карат коли, тя тя излязла с а, а, Фередже и с децата си и е била арестувана. А, всъщност а, е, това показва, че 21 години ние а, водим дебати по един и същи въпрос. Сега активността се насочва и срещу жените, не само срещу мъжете. Жените се чувстват в безпътица, в задънена улица, няма наказание, не съществува семейно право, жените не могат да се обърнат към администрацията. Но аз не искам това да бъде въпрос свързан с жените само, защото и е, журналисти, и мъже също така са били арестувани. Е, те биват арестувани, пускани, пак арестувани, много от тях са измъчвани и след революцията в Бахрейн много от тях изчезнаха, хиляди бяха ранени по време на демонстрациите атаките се насочват и срещу медици, на които не се позволяват да си изпълняват задълженията пълноправно. Някои от активистите са съдени, а, но не в легитимен съд, без съдебна а, практика, без а, съответната съдебна практика. В арабските мирства Алфред Мансур и а, други просто искат да а, има едно по-голямо внимание на демократичните практики. Това е една държава, която се опитва да се отвори към света. Има пълна липса на свобода на, на, на словото в тези държави след арабската революция, един нов закон наложи ограничение на свободата на словото и всякакви критики срещу правителството се наказват. В Оман социалните медии бяха блокирани, за да се сведе до минимум всякаква форма на общуване. И това е наистина парадокс, защото тези правителства са много внимателни и те искат да се представят като защищаващи правата на човека, но те не дават добрия пример. Това не означава, че всички държави в залива са еднакви. Има разлики между държавите. Ако да кажем, погледнем Ковей, там има някои демократични институции, има парламенти, има конституция, но въпреки това виждаме, дълбоки сектантски разделения и напрежение, също така и социално-економически натиск. Това е ново явление, сектанството, когато живеех в Саудитска Арабия. Аз не бях чувала, че има шиитско мълцинство. Едва през последните десетина години се влуши ситуацията. Възстанията в Европейския съюз доведоха до свалянето на диктатури. Това показва, че хората не са безгласни букви постепенно, бавно стават промени, но това струва много пари. В Йемен това вече струва 4 милиарда. Ако ви интересува, имам данни за Европейския парламент, ще го оставя за дебата. Благодаря ви, благодаря за вашите коментари може да кажем, че сега ще дадем думата на а, представителят на съвета Шура от Бахрейн. Имате думата. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Дами и господа, от името на парламентарната делегация в Бахрейн и от моя собствено име искам да кажа, че за нас е голяма чест да сме днес пред вас и да проясним истината за наскорошните събития в кралство Бахрейн. През последните 10 години процеса на демократични реформи се свърши много тежка работа и се постигнаха някои сериозни резултати. Като се започне с националната харта от за действие, която се прие с почти пълно а, мнозинство, до приемането на Бахренската конституция. За съжаление, наскоро много а, факти и информация обаче бяха а, представени погрешно от някои чужди медии. През, на 14 февруари а, 2011 година имаше мирна демонстрация в Бахрейн, като се настояваше за социални и а, политически реформи. Тогава принцът на Бахрейн, а, който си даваше сметка, че са легитимни тези искания и а, да предизвика национален диалог, който беше подкрепен от а, парламентаристите. Националният диалог беше надеждата за запазването на мира и стабилността в страната. Тъй като в Бахрайн се подкрепят много а, свободи, като свободата на а, религия, на а, словото, свободата на пресата, ръководството а, си даваше сметка, а, че това са едни легитимни а, искания. Тези искания обаче се промениха и се превърнаха в опит да се свали конституционното законно правителство и също създаването на Ислямска република Бахрейн. Нещата излязоха извън контрол и правителството трябваше да се наложи по искането на законодателния орган, а също и хората, народа на Бахрейн, и а, се а, въведе изваредно положение и се изключи споразумение, съвместно споразумение за отбрана. Националният диалог беше отвлечен от политическите екстремисти с външна подкрепа и по такъв начин се вся хаос в нашето мирно кралство. Стигна се до стачки, насилие, гражданско неподчинение – и дори окупация на а, инфраструктура от критично значение. Стигна се и до брутални убийства, а, срив на организации за обществени услуги, като например образователни заведения, като например а, в това число а, Бахрейнския университет медицински служби, като например основната служба в страната, с онкологични и нефрологични а, отделения. Много жалко е, че въпреки призивите за диалог, този а, политически диалог, а, инициативата за него бе подрината и стана съвсем ясно, че Бахрейн е станал а, жертва на а, сектантски а, пориви за разделение. 350 хиляди излязоха на улиците и трябваше да се направи нещо да се спани, спаси страната от едно гражданско бедствие. Искам да ви в заключение да ви а, уверя, че а, Бахрейн остава на пътя а, на реформата, а, в основата на която са залегнали правата на човека. Нещо повече, вратата за национален диалог остава отворена към всички слоеве и а, сектори на обществото. Макар и да не сме а, идеална демократика, ние сме на, в началото на един безкраен път а, на продължително развитие. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин доктор. Благодаря, доктор Сали. А, Искам само да кажа, че а, от 28 април а, страница на Фейсбук на парламента започна да регистрира множество искания от Бахрейн, хора от Бахрейн, които призовават за помощ срещу, от помощ срещу правителството и а, също протести а, за смъртта на активисти заедно с госпожа Нибла, която води делегацията в този регион и господин Албертини, който е председателя на а, АФЕТ, изразихме съпричастност към хората от Бахрейн, които призваваха за промяна. Аз лично се почувствах измамена, защото приех консултанта Кралство Бахрейн няколко седмици преди това и някак си бях предупредена предварително, че ще има а, а, насилие срещу народа на Бахрейн, а, че ще се хвърлят коктейли Молотов и а, не успяхме обаче да, понеже получих и уверение за обратното, не успяхме да осигурим плавен преход към а, диалог. Our Skype connection to Syria, I believe. Да, това е връзката ни по скайпа с Сирия. Е, СВД има думата. А, благодаря, госпожо председател. Позволете да ви напомня реакцията на Европейския съюз на арабската пролет. Европейския съюз призовава за диалог за... срещу насилието. Призоваваме за пълно зачитане на правата на човек и основните свободи, включително свободата на словото, свободата на сдружаването. Това беше обект на срещата на 20 април с представители на Европейския съюз. Катрин Аштън беше ръководител на Европейската делегация и е, се излезе с съответното послание. Европейския съюз се тревожи, че има непоследователност от трети страни е, ако пътя за реформа остане блокиран, съществува сериозна загриженост. Връзките между Европейския съюз и Бахрейн са силни, следователно ние смятаме, че можем и трябва да бъдем честни, откровени един с друг – задържането на мирни демонстранти и насилието не помага на легитимните призиви. Единствената възможност е правителството и опозицията да започнат диалог, а това не е възможно, ако членове на опозицията са по затворите. В началото на тази седмица съвета по външните работи на Европейския съюз изрази сериозна загриженост за ситуацията в Бахрейн и ние насърчаваме Бахрейн да третира добре задържаните. Европейския съюз подчерта своята дълбока загриженост по повод екзекуцията на двамата души в Бахрейн осъдени на смърт. Госпожа Аштън вече говори за смъртните присъди. Това беше на 3 май. Също но външните министри говореха за указа на краля на Бахрейн в подкрепа на това движение. Аз се надявам, че делегацията от Бахрейн ще а, третира, ще интерпретира думите ми така, както те са предназначени. Европейски съюз е силно разтревожен също от събитията в Йемен, от невъзможност мечта на президента да се включи в инициативите на Европейския съюз, което сериозно се отразява на а, народа на Йемен. Призоваваме а, президента Сали да а, прехвърли правата. Загрижени сме за влушаването на правозащитната ситуация Гърция и подкрепяме а, посещението на върховния представител по правата на човека в тази страна, за да се оточни каква е ситуацията. Това беше разгледано на заседанието на външните министри в а, е, понеделник. Е, по въпроса за делегацията в САНА бяха установени връзки с правозащитници и а, е, бяха разгледани също така а, случаи на изпълнени смъртни присъди срещу а, малолетни. Благодаря, господин Поповски. Мога ли да ви попитам какво може да ни кажете за дейността и на други делегации на Европейския съюз в, тези държави. Вие споменахте Йемен, Саудитска Арабия и Бахрейн в, имаме делегациите в Бахрейн и Саудитска Арабия. Нямаме голяма мрежа там, разбира се, както каза Кати Акштън многократно. Ние разглеждаме заплахата от изпълняваните политики. Това е определено политиката на всички наши делегации в Африка и в Близки изток. Нямате конкретна информация за делегацията за Саудитска Арабия. Аз се интересувам по-специално как се изпълняват насоките за правата на човека и за правозащитниците. В, делег... в делегацията следи ситуацията, доколкото това е възможно, но акцента се поставя все повече и повече върху директните контакти с правозащитни организации. Именно за това това е една насока на политиката, която беше до много голяма степен потвърдена от е, документа, свързан с европейската политика по добросъседството. Това не е свързано непременно с региона, който обсъждаме днес. Ако погледнете документа, който беше прият от колегията на Европейската комисия и предаден на Европейския парламент, е, акцент е върху подкрепянето на гражданското общество и правозащитните дейности в е, страните партньорски. Благодаря, господин Поповски. А сега давам думата на а, евродепутатите за въпроси и коментари. Господин Танък, моят въпрос е към представителя на а, Бахрейнския парламент. Бахрейн е бивш протекторат на Обединеното кралство. Аз също съм се срещал с специалния пратеник на краля в моя офис ме посети. Наистина са особено неприятни събитията. Това е една традиционно мирна страна. Аз съм сигурен, че коронавният принц е имал най-добри намерения да води диалог. И също нямам съмнение, че има екстремисти в, в опозицията. и сериозни притеснения, свързани с потенциала за намеса от страна на големия ви а, съсед а, на север Иран в опитите за стабилизация на страната. Въпросът ми е от по-общо политически смисъл. Какво повече може да се стори? за да, така да се каже, да се интегрира шиитското малцинство. Гледах един документален филм, имаше интервю в него на бахрейнски шиит. Той каза, че е по-лесно в Бахрейн а, европеец да си намери а, работа в финансовата сфера, отколкото а, за шиит при наличие на еднаква квалификация. И като си има предвид а, а, напрежението между сунитите и шиитите, какво планира вашето а, правителство в това отношение осигуряване на равнопоставеност за всички бахрейнци, независимо какъв ислям изповядват? Председателката, благодаря. Господин Танък, други въпроси или бележки има ли? Ако няма, да дадем думата на ръководителят на Бахрейнската делегация. Благодаря ви. А благодаря и за коментарите, които чухме от уважаемите депутати и други оратори. Въпросът от колегата от Обединеното кралство. Да, Съгласни сме, че трябва да се е, зададе въпроса каква е следващата стъпка след като се преодолее кризата. Ние като парламентаристи в момента сме в много сериозно положение. Трябва да разследваме всичките нарушения на правата на човека, независимо от къде идват, от страна на протестиращите, на правителството или някаква друга група. В момента водим разследване и оценяваме положението. Също така планираме да предприемем стъпки за водене на преговори с опозицията, независимо дали са сунисти, шиити или е, каквито и да било други, за да, да осигурим един диалог, който да включва всички въпроси за бъдещето на страната. По отношение на достъпа до работни места, искам да ви уверя, че у нас имаме 3,7% безработица, което е доста ниско ниво в сравнение с много страни. Проблема е, че има много младежи, които нямат особено желание да работят в частния сектор. Имаме повече от 10 000 работни места в частния сектор. Повечето младежи обаче предпочитат държавната служба, която вече е попълнена като щат. Та... Това е сериозно предизвикателство как да убедим младежите, най-вече шиитите, да а потърсят заетост в частния сектор. Опитваме се да насърчаваме и частния сектор е, да осигурява, например, по-добри е, заплати, за да може да привлече повече младежи. Сега, е, въпросът дали шиитите или сунитите са а, мнозинство е сложен. Ние сме ислямска страна, както знаете, но не знаем коя от общностите е, е малцинствена и коя е мнозинство. За нас те са равни. В училищата, университетите, е, на работното място това се признава. И ние като парламентаристи не обичаме да повдигаме този въпрос, защото те за нас всички са бахренски граждани, без значение дали а, са шиити и изобщо дали са а, ислямисти или не са в моята делегация има и а, юдейски парламентарист, и християнин парламентарист. Ние а, не обичаме да слагаме етикети сунити, шиити. Ние защитаваме правата на всички в страната. Изкушавам се да о, се обърна към специалния докладчик на ОНЕ господин Билефелд допринесе много в нашия дебат. Може би, ако искате да вземете думата по въпросите, свързани с религиозната свобода в Бахрейн и в други държави от залива. Да, благодаря ви много. Вие ме изненадахте с това, че ми давате думата. Може би мога да се възползвам от възможността също да задам един въпрос на делегацията от Бахрейн, която се отнася до а, съобщения, които получавам за разрушаването на някои шиитски джамии. Можете ли да потвърдите това или можете да ни предоставите конкретна информация за разрушаването на шиитски джами в през последните няколко седмици или месеци. Господин председател, ако позволите да дам думата на а, колега във връзка с, с нейните по-добро познание на въпроса. Благодаря. За мен е удоволствие да съм тук. Благодаря на господина за въпроса. Съвсем накратко искам да кажа, че Бахрейн в продължение на много поколения има мирно съвместно съществуване на хора с различни религиозни убеждения. имаме национална е, евангелска църква от началото на 19 век, имаме е, хиндуистки храм, имаме разбира се и джами. Е, нашата конституция разрешава свобода на религията и свободно и открито практикуване. В отговор на вашия въпрос, за съжаление, някои факти бяха зле представени от медиите. Имаме 657 6570 а, а, а храма, никога храм не е нарушен. Е, от 30-те години на миналия век има и синагога. По последните събития, това са незаконни, незаконно строителство. Разгледани бяха 16 правонарушения. Това са незаконни строежи от ламарина. А ние смятаме, че един храм трябва да бъде представителен. Може би властите са а, приложили а, правилото малко прибързаност. Но имам един местен протокол. А, местните власти дават уведомление и се очаква, че то ще се изпълни. А, нещата. А, трябва да се разглеждат малко по-сериозно от е, е, местните власти и трябва да кажа, че Бахрейн има а, храмове, бяха вложени 15 милиона динара в строителството и поддържането на а, храмове. Благодаря ви, отбелязвам, че реак... не, а, не реагира делегацията на желанието за помощ във връзка с протестите срещу смъртните присъди, постановени срещу четирима активисти. Ние не можем да приемем смъртните наказания и неодавнащите събития на смъртни присъди срещу четирима демонстранти също така и до животна присъда за трима души. Председателя на, наши, на Европейския парламент, господин Бусек, излезе с, с осъждане на а, на а, смъртните присъди. Може би госпожа Екелар да, да вземе отношение последно. Благодаря, госпожо председател. Искам накрая да Имам няколко предложения. Да отправя няколко предложения до Европейския парламент и другите колеги тук. Оказването на натиск върху политиците, онези, които вземат решение, да вземат предвид нарушенията на правата на човека. Разбирам, че вие упражнявате това доста честно, но би било добре да не се продължава да се работи по обичайния начин с Саудитска Арабия и ОАЕ заради а, нарушенията им представителите на гражданското общество, които работят с тези региони. Е, наистина е необходимо да се осигури за тях не само финансиране, но и място за действие. Възможност за действие. Добре е да се осигурява обмен на информация с регионалните е, експерти също така. Добре е да при посещение на страните от региона всъщност посещенията да бъдат част от стратегията на Европейския съюз. И колкото и да е трудно, е добре да се прави всичко възможно да се а, организират срещи с а, гражданското общество от региона. Също да се предприемат стъпки за а, признаването и защитата на гражданското общество в тия страни и да се подчертава при всяка възможност значението на върховенството на закона и международните ангажименти към защита зачитане правата на човека. И разбира се, подкрепи на проекти, които се занимават с гражданското общество, правата на човека, на жените и младежите. И последния оратор, преди да преминем към а, Сирия. Да, съвсем накратко искам да кажа още няколко думи за Бахрейн. Много се радвам, че от двете страни се водят а, разследвания но както знаете, моя бивш колега Абдула в момента трябва да се подложи на операция, за да възвърне формата на лицето си след изтезанията, на които беше подложен. Доколкото ми е известно, не се водят разследвания по този въпрос. Има отказ за начало на производство по този въпрос. Председателката, благодаря. Наистина имаме противоречиви данни и а, ние сме много разтревожени от а, насилието и нарушението на правата на човека и наистина очакваме едно всеобхватно разследване на проблемите. А сега, о, извинявайте, преди Сирия обаче имаме едно важно съобщение от госпожа Вержия, която току-що посети Тунис. Госпожа Вержия, няколко минути имате думата. Благодаря, госпожо председател. Извинявайте, че се вмес участвам в вашия дебат. Бях на мисия в Тунис. Искам да ви кажа за моята загриженост по два пункта. Аз бях в Тунис от 19 до миналия понеделник. Това е свързано с, доклад за изборната си ситуация и за ситуацията по границите. По изборния процес, без съмнение сте видяли, че изборната комисия, която беше създадена, поиска а, доклад за изборите на а, 24 юни до 16 октомври. Беше обсъдено работата на комисията Правителството избра да не отчете това становище и да твърди, че изборите ще се проведат на 26 юли. Комисията беше създадена за да организира изборите, за да може да се организира а, процедурата от вътрешното министерство. Не е нужно да ви казвам какво означава вътрешно министерство. Има стотици хиляди души, които не са включени в избирателните списъци. Повечето от тях нямат лични документи за самоличност. Всичко е направено, че в всяка общност да могат да се изпратят лица, които да проследят провеждането на прозрачни и демократични избори. Повече от 70 партии са създадени а, около 15 от тези партии са инфилтрирани от а, бившите служби и в момента най-добре организираните партии, разбира се, за мюсюлманските партии, във всички джеми, които съществуват в Тунис, се говори по този въпрос. Искам да привлека вашето внимание върху тези проблеми, като ви кажа, че Европейския съюз и по-специално ние в Европейския парламент знаем как се провеждат демократични избори, но трябва да бъдем особено бдителни по повод на всичко, което се се случва и искам да заемем позиция, за да изразим нашата загриженост относно това, което се случва, за да може тези избори да се проведат в добри условия. И, е, доклада няма да бъде драматичен. Най-лошото нещо, което може да се случи е в една държава, която никога не е имало е, демокрация, да се даде такава възможност. Второ, по въпроса за границата. В е, лагера в Шушан бях миналия петък. Това е в лагера, в който имаше инциденти. Трябва да ви кажа съвсем набързо и накратко, че на населението на Тунис прояви голяма щедрост към а, беженците от Либия. 400 хиляди отидоха в Тунис, в един регион с население от 1 милион. Инцидентите се случиха, не знам точно при какви условия са се случили в лагера Шушано. Някои от тези 10 инциденти и провокации. Няма да се произнасям по тези въпроси, но това, което е останало в тези лагери, трябва а, хората, които са там, да им бъде даден статут на беженци. Това са хора от Еритрея, иракци. Те са там а, 2 до 4 месеца и а, се появяват а, напрежения. А, разглежда се тяхното досие. А, никой обаче от тези документи не е разглеждан. Тези хора няма документи за самоличност. Те трябва да останат там. Ще се спра тук, но мисля, че ние, госпожо председател, трябва да настояваме да се направят усилия да се приемат тези беженци, защото няма 2-3 хиляди, повече от 2-3 хиляди, които трябва да се приемат. Ние трябва да проявим солидарност с тези няколко а, хиляди беженци трябва да бъдат прияти. Благодаря, госпожо Вержяка за председателката за тези аспекти на комуникацията. Първо за подготовката на изборите и за това, че те не отговарят напълно на онова, което може да се очаква от избори от подобен род. И второ, за това, което говорихте за граничните проблеми, за солидарността, която трябва да проявим към беженците. Госпожа Лохви иска да вземе думата накратко, но ще видим какво може да се направи на някои от следващите ни заседания. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа, но това, което ще кажа, е свързано с втората точка от това, което каза колегата. Вчера в АФЕТ бях на заседанието. Аз също преди няколко седмици посетих същите беженски лагери. Имаше проблеми, хората не можеха да стигнат до Европа, но сега по време на миналата събота и неделя нещата се влушиха. Двама бяха пребити до смърт, имаше пожари, имаше сълзотворен газ от страна на правоохранителните органи, за да се успокои положението. И се надявам съвсем скоро да а, обаче да се е, да бъде под контрол положението. Разбрах, че външната служба си дава сметка за а, положението. Госпожа Малстрелм също каза, че ще вземе предвид тези развития при бъдещите планове хората от Еритрея, от Сомалия, от е, Кот Дивуар не могат да се върнат. Около 4000 са на брой, а, а пък има места за настаняване за 800. Някои от тия места се осигуряват от Европейския съюз, други от САЩ. А, така че наистина трябва да си да подчертаем спешността на ситуацията. Трябва да използваме а, програмите, с които разполагаме в някои държави члени за пренастаняване. А, мисля, че а, тунизийски българското население и държавата направиха това, което е възможно. Но стана, твърде дълго вече се чакат и хора не могат да се върнат. Могат да се върнат в Либия, примерно, и да се опитат после с, по море е, да се придвижат, но това, това е положението. Наистина е отчаиващо от положението там председателката. Благодаря ви а, за пояснението. Политическите групи може би а, си струва да се замислят за резолюция по този въпрос. Има две седмици до приемане. Но да видим, да видим дали можем да повдигнем този въпрос в координационната група за събитията в Северна Африка. И така. Сега много се радвам да дам начало на разискването на положението в Сирия. Положението в Сирия е доста тежко, но смятам, че това е добра възможност да разгледаме какво може да се направи. Приветствам господин Хайтах Алмалех по интернет връзка през Skype. Може би вече е установена връзката. Имаме връзка. Ето господин Алмалех. Много се радвам да ви приветствам а, на заседанието на подкомисията по правата на човека.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 Now, um, just a few remarks of introduction. Um, the United... Няколко уводни думи. Uh, Съвета по правата на човека на ООН най-после предприем действия по въпроса на влушаването на положението с правата на човека в Сирия и а, нарушенията от страна на правителството. Това стана на 29 април. Резолюцията бе съвсем ясно разписана призовава сирийското правителство а, да сложи край на нарушенията на правата на човека, да защитава населението си и да зачита ця, изцяло всички основни а, свобода и а, права на човека, в това число а, да вдигне а, цензурата в интернет и ограниченията в интернет, а, да освободи всички а, произволно а, задържани лица резолюцията по искане на върховния представител, също е, върховния представител в координация с резолюцията и съвета на ООН изпрати мисия в Сирия, която се занима а, с това да се избегне, доколкото е възможно, безнаказаността. На 9 май съветът приема решение за ембарго на износа в Сирия на оборудване, което може да се използва за репресивни цели. Въвежда се и забрана за, за визи и замразяване на активи, от което са засегнати 30 държавни служители отговорни за натиск и насилие срещу граждани. Съвета също осъжда репресията в Сирия и неприемливото насилие от страна на военните сили срещу мирни протестиращи лица. Стотици са жертвите вече. Като част от прегледа на всички аспекти на сътрудничеството си с Сирия, Европейския съюз реши да спре подготвителните действия за а, изготвянето на нови двустранни програми за сътрудничество в рамките на европейската политика за добро съседство и а, инструментите за Средиземноморието. Съвета а, продължи ограничителните мерки и всъщност включи още 10, 10 лица в обхвата на ограничителните си мерки, в това число президента. Затова за маста е част в сега да имаме тая възможност да разговаряме с господин Алмалех. Той е бил осъден на 3 години затвор за разпространението на неверни слухове които, да, които подриват националния дух. А, от 40 колеги се присъединиха към мен миналата а, есен да издигнем, а, да номинираме господин Алмалех за наградата Сахаров. През март а, бива помилван господин Алмалех и го освобождават. В резултат на а, това имаме възможност сега да говорим с него. Имаме и други а, оратори предвидени за това заседание. Имаме видеовръзка с а, лице от а, делегацията ни за връзки с Бейрут. Господин Надин Ури, който е изследовател на правата на човека в Сирия и Ливан, а също и а, директ структура на неправозвителствена организация, която се занимава също с следенето на зачитането на правата на човека. И така, господин Алмалех, моля в рамките на 5 минути да ни запознаете с вашето мнение, вашия поглед върху положението в Сирия и адекватността на мерките на Европейския съюз. Uh, uh, uh, good morning, ladies and gentlemen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 for help the people in Syria. Thank you very much and goodbye. Thank you very much, Mr. Al-Malek. It was a great... Благодаря, господин Алмалех. Голямо удоволствие и чест да, за нас да ви слушаме. продължение на няколко седмици през май много се тревожа за това какво става с вас, понеже Нищо не знаехме какво се случва с вас, с сина ви. А, преди това редовно се чувахме. А, много се радвам, че Ия Салмалех, сина ви, е тук с нас в залата и той ще продължи да говори а, по същата тема, именно положението в Сирия и какво ние бихме могли да направим. Не знам дали можете да останете онлайн да ни слушате, но сега ще дам възможността да говори на Ия Салмалех. И моля ви, заповядайте в Брюксел при първа възможност. Uh, um, Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Искам да кажа какво действително се случва в Сирия и как защитниците на правата на човека са заплашени в тази страна. От 15 март имаме списък на повече от хиляда загинали герои и то 9 седмици от началото на възстанието. Имаме хиляди ранени и както чухте от господин Алмалех, имаме над 11 000 пленници. Затворите са препълнени сега футболни стадиони се използват за да бъдат затварени хората там. Имената, които използва господин Алмалех, които цитира, са имена на правозащитници, които са задържани през последните седмици. И то защо? Защото, примерно, са говорили само с медии като Алджазира какво се случва в Сирия. Има обаче и други, които са в затвора още преди началото на възстанието, като Мохамед Аласани, както знаете, той все още е в затвора. Общата амнистия, която моят баща успя да използва, може би е, се отнасяше само за него, господин Алвар Агуни, който беше осъден на 5 години, вчера беше освободен едва вчера. Той не можа да се възползва от амнистията. Това е режимът, който имаме в момента. Ние не искаме да слушаме повече такива новини. През последните дни има и други задържани лица. Господин Абдула Халил също е задържан. Той е адвокат, задържан е поради това, че е разговарял с Ал Джазира. Това са само някои от имената на правозащитници, които са задържани през последно време. Много правозащитници, моят баща, госпожа Сан Албуни, извинете, Розан Залтуни, Мохамед Алтуни в момента се укриват, защото животът им е в опасност. По съседите на моят баща твърдят, че служители на сигурността са им казали, че те са там, за да изпълнят заповедта да разстрелят баща ми, ако направи опит за бягство. Те просто искат да го унищожат. Това е терорът, който упражнява нашият режим. Изтезания на задържаните, ужасни картини, които виждаме на хора, които са освободени с следи от изтезания. Тези хора са освободени, обаче се виждат по телата им следите от насилие. Посланието на господин Обама и на госпожа Клинтън, което е насочено и съдържа желание за реформи от господин Башар Осад, ние го чухме. Той говори вчера с руския си колега и каза, че иска да се бори срещу екстремистите до края. За него правозащитниците са екстремисти, защото искат свобода и демокрация и той е готов да се бори срещу тях до последната капка кръв. Как може да бъде възпрян един презимент? който е поел задължение да се бори срещу тези хора. Мисля, че времето за реформи вече отмина. Няма възможности повече за диалог с такъв режим. Благодарим на Европейския съюз и на САЩ за санкциите, които те наложиха. Чухме обаче, че те не са достатъчни от господин Алмалех. Мисля, че сега е време да отстраним посланиците на този режим които все още продължават да живеят в европейските столици. Включването на Международния наказателен съд също е много важно и аз наистина искам Европейския съюз да поеме водеща роля и също така съветът на сигурност на ОНЕ да бъде включен в тези действия, също и Международния наказателен съд. И е, в заключение искам още да спомена нещо, което е част от е, диалога. Обсадата на различни градове, е, в които е изключен тока, водоснабдяването, как екстремистите сега ще злоупотребяват с всичко това. Телефонните връзки са изключени, градовете са обиколени, обкръжени от танкове. 500 души са задържани, някои от тях са освободени, но 4000 от тези 5000 задържани все още са за затвора и това само в град Дара. Да, благодаря господин Омалех за тази допълнителна информация. Искам сега да се спра на една информация, която спомена и вашият баща, че има 15 разклонения на тайните служби е, с техните собствени системи. Това трябва наистина да го осъзнаем. Трябва да осъзнаем колко ужасна е ситуацията там, колко ужасна е ситуацията на хората, които попадат в лапите на тези тайни служби, които са извън всякакъв контрол. Представителите на мрежата за човешките права Европа Средиземно море е, също е, са представени в е, рамките на нашата дейност. Междувременно техниците успяха да осъществят връзка, но за съжаление не можем да имаме едновременно скайп връзка и видеолинк и за това трябва да ви благодаря най-сърдечно за това, че останахте при нас и ви пожелаваме всичко най-добро с надеждата скоро да ви приветстваме тук сред нас. Ще направим всичко, което е по силите ни за подобряване на ситуацията в Сирия. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. So bye now bye. we. <laughs> yes. While we, are, while we are preparing the video link to Beirut, perhaps... to подготвяме е, видеовръзката, може би службата за външна дейност може да вземе думата и да обясни какви мерки се предприемат. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Мисля, че вие рекапитулирахте добре мерките, възприяти от Европейския съюз в вашите встъпителни думи. Аз мога да се съглася да говоря общо. Ние в How, uh, are very well aware that the situation is deteriorating. Ние е, можем да отчетем, че ситуацията се влушава и както беше казано в заключенията на съвета от миналия понеделник, това не е края на нашите действия, на нашите мерки. Европейския съюз ще продължи да разглежда ситуацията и в светлината на новите събития, ще се подготвим да разгледаме други стъпки, разширяване на санкциите. Мога да се впусна в подробности на това, което сме направили до този момент, изявленията на върховния представител от името на Европейския съюз, някои мерки, например, връзки с сирийското посолство посолство. Не знам дали това искате да чуете. Да, добре. Така че, за да продължа с обобщението си, Европейския съюз и е, СВД е, е, е, ясно и високо е, подкрепиха протестите в Сирия в началото на март. Ние заехме безкомпромисна позиция по повод на нарушението на правата на човека и ограничаването на гражданските протести. Ние преди... Ние призовавахме за незабавен край на политическите репресии. И наистина, всъщност, за започване на национален диалог с опозицията за, за прилагането на реформите, които бяха съобщени. Оказа се, че прилагането на тези мерки е, не е направено. Върховният представител направи редици изявления от името на Европейския съюз на 18, 22, 26, 28 април, 23, 29 април и 9 май. действията се повтаряха. И в светлината на факта, че вербалните призиви не доведоха до резултат, Европейския съюз реши да предприеме действия с целенасочени мерки срещу определени лица, които по-късно се разшириха до 23 лица, включително и а, президента. А, ембаргото въоръженията и в понеделник бяха спрени двустранни програми за сътрудничество по силата на Европейската програма за съседство. Има някои а, други инструменти, които все още са в сила. съществува представата, че по-нататъчни стъпки по отношение на Сирия са необходими добро сътрудничество с международни партньори на Европейския съюз в ООН и на други форуми, сътрудничество с партньори, които имат влияние върху Сирия, включително и съседни на Сирия страни, като Турция. Но всичко това не а, прие официална форма. И от тази сутрин всъщност видях, че е, се разпространява проекто резолюция на съвета за сигурност от е, вчера. Благодаря на е, службата за външна дейност. Аз имам един въпрос, който може би ще на който вие бихте отговорили след като изслушаме Ливан. Какво правят делегациите на място а, по повод на жертвите на големите нарушения на правата на човека, за които чуваме от толкова места. И искам сега да се обърна към господин Мали Борея. Добре дошли на нашето заседание. Може ли да ви помолим сега да направите едно кратко изявление за ситуацията и за това какво очаквате вие от Европейския съюз. Моля, имате думата. Obviously, the first one is the shooting of unarmed protesters, particularly, um, you know, the,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 И всъщност наистина последиците са трагични. Това се случи в повече от 20 града в Сирия. Тези жертви се случват в целия свят, в много държави. Са ангажирани много градове е, и в Латакия, и на изток. Проблемите се повишиха след е, ангажирането на е, войската. Всички чухме за обсадата на град Дарал и, и а, също така а, до този момент някои от малките е, градове на запад от Аха продължават да бъдат под обсада и в този момент е, без достъп на външния свят до тях, така че не може дори да се получи точна представа за това какво се случва, защото хората, които са, се, които са успели да избягат в съседни страни, говорят за ужасяващи неща хора са задържани и държани в спортни стадиони. Обитите включват, за съжаление, и жени и деца. Не можем изобщо да говорим за това, че ситуацията се е подобрила, защото а, събитията в петък и в събота бяха наистина много кървави. Ние говорим за мъчения. Не можем дори да установим колко души са задържани. Знаем, че са хиляди, може би десетки хиляди, но а, задържанията продължават, независимо от това, че на хартия те са спрели. А, и се действа без съдебен надзор. Държ... Задържат се много хора от, граво... от градовете. Виждаме също така една целенасочена политика на арестуване на активисти, на блогъри. И чухме господин Алмалех, който говореше за това как бяха арестувани членове на семействата на активистите и ги използват като възможност да упражнят натиск върху тях. Ние говорихме за ам, различни хора, които а, са били подложени на натиск чрез задържането на членове на техните семейства. Ние успяхме да интервюираме 25 задържани лица, които бяха споме... освободени. 21 от тях ни казаха, че са били бити и в някои случаи тежко а, измъчвани. А, те бяха изпращани по различни подземни помещения. Те са бити по ходилата с пръчки, използван е, е, електрошок, лазер, за да може да се принудят хората да признават да, да правят признания и също така да подписват а, а, някакви а, признания редица от лицата не са получавали медицинска помощ. Те се страхуват да отидат в болницата, защото ако, когато отидат в болница, в много случаи биват арестувани много от протестиращите биват лекувани в домовете и в много примитивни условия в джамиите. В много случаи лекарите са били също така задържани и до този момент нямаме никаква информация за тях. Става все по-трудно да се получи информация за Сирия. Е, не се дава е, възможност на журналисти и на независими анализатори да е, влязат в Сирия. Знаем случая с Дороси Парванс, английски кореспондент на Ал Джазира. Знаем за много журналисти, които са задържани и а, в заключение искам да кажа какво може да направи Европа днес, какво очакваме от Европа. Ние съсредоточихме вниманието си в, на три нева. Първо, а, натиск за отчетност. Това може да стане на две плоскости разследвания от съвета по правата на човека на този етап. Сирийците не, не са отговорили. Мисля, че е много важно за международната общност, че Европа стои зад тези искания за достъп до Сирия. Ние не можем да останем изолирани. На второ място, Алмалех спомена е въпроса за а, изпращането на дела в Международния наказателен съд. А, знаем, че се очаква резолюция на съвета за сигурност на ОНЕ Европа в сътрудничество и координация с своите партньори трябва да а, настоява за резолюция на съвета за сигурност въпроса. По въпроса за санкциите на второ място приветстваме разширяването на санкциите които бяха въведени тази сутрин. Много е важно да се работи по тази идея и да се разширят възможностите за намаляване на възможността сирийските власти да продължат своите репресии. И накрая Европа може да изиграе пряка роля, както вече беше споменато, чрез партньорите си, чрез добрите си отношения с Турция, опитвайки се да упражнят натиск на държави, а, например като Русия, а, Ливан. Не можем да а, а, бъдем а, мълчаливи тогава, когато хиляди души се измъчват в, в Сирия. Благодаря благодаря ви. Благодаря и на вас за информацията, за много ясните препоръки и предложения за това как Европейския съюз следва да продължава да реагира на ситуацията в нашата подкомисия. Въпроса за отчетността е винаги в центъра на нашата дейност и ние определено ще упражним натиск да се проследяват стъпките, които вие за които говорите. Ролята на Международния наказателен съд беше откроена по-силно поради реакциите на случая с Либия, но ще продължим развитието на дейността си по въпроса за отчетността. Сигурна съм, че колегите ще вземат думата. Ще започнем с господин а, Казак, заместник председател на а, комисията. Should I speak in English or in... Okay. Thank you. Okay. Perhaps no English because we have the video link yeah. in English. Yes, thank you. Thank you very much. Uh... Благодаря ви. Благодаря на всички гости, но тези, които не са тук и които с технически средства можахме да чуем, да чуем техните възгледи. Определено сме много разтревожени от това, което се случва, от много тежките събития в тези държави във връзка с, с правата на човека и с потискането на всеки глас за демокрация, за права на човека, за повече свобода. Разбира се, Европейския съюз предприе значителни стъпки на този етап, но напълно мога да се съглася с становището, че можем да направим повече, особено в съвета за сигурност на ООН. Можем да бъдем много по-активни, за да реагираме на такова важно значение. Въпросът ми е, е че е, вие споменахте, че има стотици жертви на репресии. Вие споменахте, че Европейския Европейския съюз може да изиграе роля заедно с държавите партньори, например съседни държави като Турция, която в продължение на няколко години има а, подобрени отношения, особено във връзка с, с визовите облегчения между Турция и Сирия. Как виждате в дипломатически план какво може да направи Турция, за да по помогне усилията на Европейския съюз и на други важни международни фактори да повлияе на сирийския режим, да тръгне по пътя, който всички ние искаме да видим в а, а, Сирия. Благодаря, госпожа председател. А, определено Сирия в момента, така както я виждаме, е една полицейска държава, 40 години е се в изнаредно положение. Според тях и е естествено, че потъпква всякаква опозиция, без да, мигна, без да му мигна окото правителството. Арабска пролет, затова в а, Дамаск няма да има. 80-те години, е клането, което организира Сад Старши, е, доведе до това, че трябва първоначално не беше е, оповестено, но сега с е, комуникациите видяхме как установяваме връзка по скайп. Е, сега е трудно вече, колкото и на диктаторите да им се иска да не се разпространява информация. Чухме за футболни спо, стадиони. Мисля, че Пиночет за първи път, 80-те години, събира на един стадион всички противници на режима си. И така, а, мисля, че ще има известен страх от страна на Сирия, от дългата ръка на международното а, правосъдие и закона, но, а, както видяхме и с Кадафи, а, ще отнеме известно време а, преди да се стигне до а, някакво въздействие изобщо. Нещата могат да стигнат до кръвопролитие наистина. Тъй, че не на всяка цена а, тези страхове от международното правосъдие ще доведе до нещо а, хубаво. Единственото положително в режима е, че той е светски, обикновено и в а, заради това избягаха от Ирак доста християни а, в а, страната, но сега поради липсата на стабилност има опасност да се върнат в Ирак, където да бъдат обект на преследване. Но като цяло, в заключение, това е една ужасна диктатура и като се имат предвид и сериозните връзки с Техеран, откъдето идват финанси е, за правителството и за изобщо за финансиране и оборудване на ислямски екстремистски групировки, като Хамас и Избола. Това, което е свършено, до сега е имало много малко въздействие. Аз познавам много сирийци, които са високо образовани хора и заслужават много по- добро съществуване. ние не бива да допускаме а, да се стига до а, гражданска война или псевдогражданска а, война с а, представители на а, саудитските интереси. Даваме си сметка, че ни обвиняват за прилагането на двойни стандарти, за начин по който се намесваме в Либия. Не бива да допускаме същото и в Сирия. Аз се съмнявам, че може да се стигне при това положение до демокрация и се съмнявам, че а, Турция или а, Русия или който и да било друг партньор ще настоява за повече демокрация в а, Сирия. Мисля, че е, инициативата от 2002 година за мир е, в е, Арабския полуостров е, трябва да бъде е, е, съживена е, като едно решение и след като а, е, се стигне а, е, до някаква стабилизация на демократичността, на демократизация на а, е, режима, ще можем да говорим за преход към демокрация, след като се, осигури, се осигурят мирни отношения между Сирия и Израел. Благодаря. Искам да дам възможност сега на Европейската служба за външна дейност да отговори на въпроса, който аз зададох за дейността на европейските делегации на място. Най-вече тази в Дамаск и разбира се, ако имате други бележки, след това ще е, чуем и госта ни, за да е, приключим. Благодаря, госпожо председател. По отношение на делегацията в Дамаск, да, те са много важна част от работата ни, трябва да си дадем сметка, че те работят в една среда, която не е а, никак а, лека. Някои от местните служители са имали проблеми с службите за сигурност наскоро. Демонстрации, демонстранти имало пред делегацията. Тъй, че а, работата на място е доста ограничена, като има пред всичките тия враждебни а, действия. Представете си, естествено, че всеки, който посещава делегацията на Европейския съюз или европейски правителства, се наблюдават много внимателно. Делегацията участвала в дейности, като, например, вчерашната вчерашните разговори с медиите в резултат от заключенията на съвета от понеделник на съвета имаше обвинение, че Европейския съюз наказва а, сирийския народ, че обръща гръб на Сирия. А, затова делегацията трябваше да разсее подобни послания. Ръководителя а, на делегацията Василис Вонтосул е много ангажиран, често пъти ни дава информация и анализи от мястото на събитията. За тези от нас, които си седим в Брюксел. И още нещо. В момента продължаваме разговорите за това как да се осигури е, ефективна подкрепа за гражданското общество в Сирия чрез инструментите, с които разполагаме. Това е, са разговори, които водим и с държавите е, членки. В това отношение делегацията ще бъде много полезна. Благодаря. Благодаря. Първото ни задължение е да напомняме делегациите на Европейския съюз и на държавите членки за тяхната отговорност да работят за прилагането на насоките за е, зачитане на правата на човека. Може би, е, господин Нехулик, вие може да вземете сега в му е, отношение. Да, благодаря ви. Редица важни въпроси по въпроса за ролята на Турция. Един от основ... едно от основните предизвикателства в Сирия, че няма доверен меж, посредник между правителството и протестиращите. Ние видяхме, че в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 и в Тунис армията се намеси като буферна институция. Такава институция обаче няма в Сирия. Кой може да гарантира на протестиращите или на лицата от опозицията, че те няма да бъдат арестувани по-късно от сирийските власти? И според мен това е една от големите загадки в момента в Сирия. Това е един, една от възможностите да се провери какво може да направи Турция Турция. Как може, дали Турция може да изигра, да, да изиграе тази роля? Турците познават Сирия, познават и президента Башат и това, като знам от правозащитните в Сирия. Те имат доверие към Турция. Това е от нашия опит. Може да се проверяват, да се търсят възможности, да се намери някакъв честен посредник, който може да изиграе дипломатическа роля. По въпроса за ролята на сегашния сирийски режим за защита на младсинствата и жените. Вярно е, че това е един правителствен режим. На второ място това, което установяваме през, на място, особено през последните няколко месеци, това е един режим, който сам по себе си използва сектантски средства, за да осигури е, подкрепа за себе си в Египет, в други държави. Е, там се казва, ще бъдем а, е, или ние, или ако не сме ние, ще настъпи хаос и тогава младсинствата ще бъдат преследвани. Ако разгледаме протестиращите, няма данни такива неща. Много е трудно е да се разследва пълно. Може би има елементи на протестиращите, които може би са екстремисти, но ние не можем да докажем това. Това, което е ясно обаче, че преобладаващото мнозинство от протестиращите са мирни протестиращи. Те искат Сирия да бъде не само демократична, но и плуралистична държава, в която съществуват всякакви малцинства. И трябва да докажем, че малцинствата в Сирия живеят от стотици години християни христи, християни, мюсюлмани, алевити, много преди идването на власт на басийския режим в 1962 година, така че мисля, че е много важно да не попадаме в капана на заявленията на режима или ние, или хаос. Трябва да се изяснят позициите по въпроси като правата на мълцинствата, правата правата на жените, на базата на разговорите, които сме имали. Аз съм доста уверен, че това ще е, бъдат е, позиции, които ще зачитат правата на човека. И може би още едно последно нещо. Може би е нещо, което може да се каже. Редица от тези храбри активисти трябваше да напуснат, да избягат от Сирия през последните седмици. Някои от тях дойдоха тук в Ливан, други в Йордания, един малък брой от тях отидоха в Турция, но тяхното положение е много несигурно. За активистите, които са тук в Ливан, те се плашат, че поради сътрудничеството между силите за сигурност на Ливан и а, Сирия, те може би ще бъдат принудени да се върнат. Ние трябва да ги а, защитим. Те не са голям брой, може би да им се осигури статут на беженци, но те трябва, на тях трябва да им се осигури някаква форма на обежище. Председателката, благодаря. Последната ви бележка ми напомня за ситуацията в, в, за студентите от източен Тимор, които трябваше да избягат от а, поради да избягат от репресии там и тогава имаше действия организирани от Австралия, които им организираха възможност да дойдат в Европа, в скандинавските държави. Може би в тази ситуация трябва да помислим нещо друго. Господин Тано, поиска за възможността да реагира още веднъж. Искам да задам един въпрос, който беше част от края на на изказването ми. Мисля, че това а, а, а, това, което подкрепя режима е войната, която продължава с Израел. И смята ли господина, че ако можем да възкресим усилията на Сирия за мир в Близки изток, особено между Израел и Палестина, Израел, Ливан, Израел и Сирия, че това ще подкопае основите на базирането марксистската диктатура. Благодаря за този довод, господин Пори. Труден въпрос е това. Поради две причини. Първо, режимът в Сирия от много време използва регионалните си лоства за влияние по отношение на Ливан, Ирак представя се по такъв начин. Само ние можем да а, поддържаме а, мир. Само ние можем да стабилизираме Ливан. Това, което стана през последния месец, за първи път по отношение на международната общност е свързано не а, с външните отношения толкова, колкото с вътрешните работи, вътрешната политика на Сирия. И макар и това да е извън а, приоритетите, промощията на организация като Human Rights Watch, а, трябва да отчетем, че причините за напрежението би трябвало да намалеят от това. Но от друга страна, а, се съмнявам, че това ще доведе до загуба на интерес от страна на фамилията Асад да управлява страната. Подобно нещо видяхме в Египет. Постигна се мир между Египет и Израел. Семейството на Мугара, Мобарък намери начин и причини и да се отегли. Но а, не мисля, че същото нещо е пред... може да се предвиди и в Сирия. Трябва обаче да се признае, че е, това, което се върши в Сирия в вътрешен местен план е много важно и често пъти политиката и привидно външната политика става за сметка на демократичните е, реформи. Наскоро говорих с един е, едър предприемач и поддръжник на режима, той използва отношенията с Израел именно като заплаха. Да каза, че ние сме единствените, в смисъл режима, които могат да осигурят стабилност и мир. посланието, което отправяте, е, че единствено ние можем да бъдем отговорен на участник в международните процеси в регионален план. Ако ние си тръгнем, ще настъпи хаос. Председателката, благодаря. Благодаря за този обмен на мнение, който е особено полезен. Съжалявам, че в момента не може да се говори на всички езици. Благодаря ви. Надявам се Европейската делегация в Бейрут ще даде възможност за по-нататъчния обмен на идеи и мнения. Предполагам, че е, те ни гледат в момента а, чрез прякото излъчване в интернет. Последна възможност а, да се обобщи в рамките на една а, минута господин Алмалех. Благодаря. Искам да коментирам по няколко въпроса, които повдигна господин Танък. Първо, това, че е, режима не се основава на сектантски е, побуди. Както чухме, в изказването на господин Хури, е, самият режим използва сектантски инструменти и мотиви. И ако се вгледаме в историята на Сирия, когато имаше демокрация, Министър-председателя беше е, християнин. И в миналото винаги християни, а, мюсюлмани, юдеи са живели в мир. Хората осигуряват мира, а не дадена религиозна група. После е, чухме от, е, в изказването на господин Хури е, за извиненията, претекстите, които се използват от страна на режима, като тези, например, за осигуряване на мир. Мисля, че определено е по-важно осигуряването на стабилен мир. Председателката. С това закривам заседанието но по-нататък ще се връщаме на тази тема. 9 юни в Страсбург ще е следващото заседание, когато имаме и а, среща с Комисията по правата на човека към Съвета на Европа. След официалната среща господин Казак е, заместник-председател на комисията, ще води а, е, среща с полковник Липман от а, е, израелските а, сили на отбраната. Това е среща по а, специално искане на а, мисията в Израел. Закривам заседанието. Благодаря ви за участието. А, беше много полезна и а, ползотворна среща. Благодаря.